Buongiorno, колеги, cominciamo. Добър ден, колеги. Започваме с изслушването в комисията Крим. Ако няма възражение, предлагам да приемем протокола, както и дневния ред от 7 27 марта, така както ви е изпратена информацията. Има ли възражение? Няма възражения. И така Приемаме дневния ред, както и протоколите. Искам да ви припомня, че се излъчва от сайта на парламента това заседание. Също така, малко по-късно ще има едно заседание при закрити врата на координаторите от 16.30 в същата зала. Днешното изслушване е свързано с практическия опит в борбата срещу организираната престъпност и политическите перспективи. В а, този кластър ще имаме възможност да изслушаме предварителните изследвания от едно изследване за политическата корупция, както и за обществените поръчки и разпределянето на европейските фондове. Ще изслушаме Майк Беке и Франциско Кардона от Мейер и Санс Гладалахара, Испания, които ще представят предварителните си заключения. Дебатът, както винаги, ще се структурира по следния начин. 15 минути на всеки от ораторите, за да може той да изложи своите становища, след това по 3 минути на депутатите, като ще дам първо думата на координаторите. Давам думите на господин Беке, след това на господин Кардона по 15 на всеки един от тях. Thank you very much. Um... Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли и благодаря за възможността да представим нашите заключения от междинното проучване. Аз съм Майк Берка, е, работя с Блумбард и е, синове в Испания, Гладалхара. Колегата Франциско Кардона е също тук. Ние в нашата презентация ще е, представям изследването спрямо целите, които бяха зададени. Първо ще говорим за ситуацията и заявлението корупция в, публич... в държавните поръчки. След това ще коментираме размера на корупцията и политическите действащи лица, както и разходването на европейски средства. След това ще е, говорим за добрите практики с съответни примери от страните членки. И после колегата Франциско ще ви представи някои предварителни препоръки за политики, отразени в нашия доклад и ще оставим време за е, въпроси и отговори. Методологията на нашето изследване се е, опираше на е, много проучвания, интервюта с държавни служители, които се занимават с обществени поръчки, преглед на литературата и предложения и документи от други международни организации, които се базират на... Тоест, ние стараехме да се опрем на данни в препоръките си за политиките. Първо, какво е явлението. За да можем да го разберем, трябва да сме наясно, че е трудно да се даде дефиниция на корупцията в е, държавните поръчки. Разбира се, има нарушения или неправомерности, но има и е, престъпления като в различните страни членки тези престъпления приемат различна форма. Една от основната форма на корупция е раздаване на подкупи, също така измами, погрешно представяне на определени факти по време на различните фази на процеса на държавни поръчки. Също така договаряне на кандидатите, с цел процеса да бъде насочен към конкретен економически оператор. Също има практика някои от кандидатите да правят така, че да дават възможност на други да, се, да участват в търговете. А, нарушенията са примерно Данни имаме за това от неправителствени организации и държавни органи, които са ги установали. установили. Сметната палата, данъчните служби и ОИСР. В различните фази на процедурата, на тръжните процедури, при е, фазата преди е, започване на процедурата, т.е. когато се взема решение каква ще е държавната поръчка и какви ще са съответните средства, там е, най-често може да се появят практики на корупция, защото може да се раздават примерно средства на базата на познанства от бивши работещи, отдаване на предпочитания по политически съображения и така нататък. Освен това, в е, вече започналата процедура, примерно етапа преди търга, властите, които дават съответната поръчка, може да се появят практики на корупция, като например съответните служители да бъдат подкупени, за да формулират условия на търга, които да са подходящи за конкретен кандидат. Други е, възможности са нарушенията за директно кандидатстване, е, т.е. директно отпускане на поръчката, за да може, да речем, да се даде директно е, поръчката на определени лица, се разделя поръчката на по-малки, за да могат да не се надвишава определен прак на средствата. Също така съществува и упражняването на въздействие – Примерно при формуля... формулирането на заданията на поръчките и на търга, при е, набирането на кандидати. При присъждането на е, договорите също има различни видове корупция. На, поради, примерно, получени е, подкупи или конфликт на интереси или политическа пристрастност, това могат да бъдат примери за корупция, също недеклариране на политически пристрастия. Примерно по този начин кандидатите не винаги са наясно защо са им били отхвърлени предложенията. Понякога Примерно, когато се подаде кандидатура с много ниска поръчка, в последствие се получава лошо качество. Също има корупционни практики по време на преговорите, когато се въвеждат значителни промени спрямо първоначалното предложение и договор, което примерно води до увеличение на разходите. европейското законодателство, е, там трябва да отбележим два основни проблема. Първо, рамковото е, законодателство за държавни поръчки слага акцент върху функционирането на вътрешния пазар в Европейския съюз – това е уникална практика, защото като цяло е, публичната администрация в страните членки е оставена сама да провежда е, съответните процедури, а и да е, внесе в националното законодателство европейските разпоредби. Има няколко основни директиви четири е, за, свързани с е, тръжните процедури. Във всяка една от тях се формулират критерии, е, в които страните членки трябва, които страните членки трябва да следват при съответните процедури на национално ниво Примерно за държавните поръчки в областта на отбраната, това е област, където особено, много, особено силно може да се прояви корупция, защото много големи средства се отделят на национално ниво. Директивата за правна защита е много важна, защото тя създава механизми за съответни действия в тази област за държавните поръчки и е важно да има такива механизми на национално ниво. Страните членки до голяма степен вече са транспонирали тези четири директиви. Като цяло има някои нарушения, но така общата послание е, че изпълнението на различните национални режими за държавни поръчки е различно. Има механизми за преглед, т.е. възможността и да се отправят възражения срещу съответната процедура, като тези възражения могат да следват правни механизми или не. Съществуват също така и международни разпоредби в тази област за борба с корупцията в държавни поръчки. Те следва да са интересни за ЕСА, защото по този начин не само се подкрепя функционирането на вътрешния пазар, но и се дава възможност на економическите субекти да влизат на пазарите на трети страни. Примери за това е Конвенцията на ООН за борба с корупцията. Предлагат се различни е, механизми. Организацията за економическо сътрудничество в Европа също има разработени инструменти, примерно срещу подкупи, даване на чуждестранни е, субекти включително и екстратериториално законодателство, примерно Обединените е, е, законодателството на щатите може да има сериозно отношение в борба с а, е, корупцията в частния сектор, като там има задължения за съобразяване с законодателството на териториални критерии. Световната търговска организация също е направила усилия за хармонизиране на е, режимите за е, държавни поръчки – Закона се казва Закон за държавните поръчки и там се формулират е, някои стандарти за осигуряване на равнопоставеност на световно ниво. В е, общото споразумение за тарифи е, също се съдържа един член, където се предвижда дебат за прозрачността в международната е, търговия. Също има и специализирана работна група, която се занимава с е, тези въпроси. Като основните елементи, които се обсъждат, са въпросът как е, всъщност да се прилагат тези принципи за прозрачност в е, обществените поръчки. Сега ще коментирам някои от е, предизвикателствата, с които се блъскахме, с това как да се измери нивото на корупция. Като се има предвид, че информацията не е изобилна и не е възможно да се направят сравнителни изследвания. Най-надежните изследвания са тези, които се базират на това как обществеността възприема това явление, също анализ на, на режима и институциите, установяването на слаби места и евентуални рискове за корупция. Публични. Един начин да се измери корупцията в публичните поръчки е да се сравняват определени проекти – някои от слабостите в системата, примерно в етапа преди е, търговете, по време на търга и след търга бяха сравнени. Основните слабости, които ние установихме, е, се съдържат в фазата преди търга, защото там има риска да има твърде много взаимодействие между политическите лица и консултантските фирми когато се оценяват нуждата от съответните е, публични поръчки. Тоест, необходимо е да има адекватно планиране, бюджетиране и оценка на нуждите. По време на търга може да има конфликт на интереси при оценката на кандидатурите. Също други предизвикателства поне основните, които ние установихме е в публично-частните партньорства. Много деликатна област, защото те могат да се използват да дадат възможност на частния сектор е, при отпускането на основни услуги, да речем водоснабдяване, електроснабдяване, е, където частният сектор има особен интерес, но и поема и финансови рискове. Много е важно, когато има скандали, факта, че те се отразяват много силно върху доверието на обществ... обществеността. Над националните институции имат за задължение да създадат равнопоставни условия. Също по този начин се, създават и, се създава и заетост. Европейският съюз трябва да даде възможност всъщност да се отвори международния пазар за държавни поръчки за европейски дружества. Също може да има проблеми с е, отчетността, когато е, изборни лица прехвърлят правомощия на лица, които се занимават с е, тръжните процедури. Този момент трябва да се наблюдава отблизо. Мисля, че не ми остава още много време или въобще не ми остава време. За това ще дам думата на колегата Франциско Кардона. Thank you very much. Only, only <clears throat> a few words to finish. Няколко думи само в заключение. Какви са нашите междинни заключения, по които още работим? Препоръките ще бъдат разделени на две основни части. Първо, превенция т.е. втората част е превенция, първата част е предотвратяване на корупцията. Следваме директивите на Съюза за създаване на единен пазар и казваме, че е необходимо единно законодателство за държавните поръчки в държавите членки. Нямаме обаче едни и същи наказателно-правни санкции при злоупотреба с такъв тип обществени поръчки в отделните държави членки. Затова смятаме, че трябва да се създаде новия институт, европейски прокурор или прокуратура, предвиден в 86-ти член в договора за функционирането на Европейския съюз. Ето тук би трябвало да се съсредоточат нашите усилия. Що се отнася до превенцията, съчетавайки случващото се днес в държавите членки, включая най-добри практики в държавите членки, можем да предложим, че имаме нужда от по-добри правила за конфликт на интереси е, и да направим разлика между е, държавни служители, политици и така нататък. Защото конфликта на интереси при всяка една от тези две групи е, е различен. Интересите им са различни, затова конфликта на интересите, занимавайки се с тази тематика, също е различен. Идентифицирахме една тъмна област, а тя е of the purchasing needs. Фазата преди търга. Тогава се уточняват потребностите за организиране на този търг и там няма никаква организация. Остава се всичко в рамките на политическите решения, но често тези политически решения могат да се повлияят от интереси. Тоест, територията там е ничия земя. Може би трябва да се погледне и в тази посока, за да се заложи добра политика за превенция. И едно общо заключение, е, което наистина е общо за държавните или обществени поръчки, това е прозрачността. Прозрачността е основна ценност, която трябва да бъде въведена във всяка една практика. Колкото е по-голяма прозрачността, толкова по-малко корупция има. Ето тези 3-4 идеи ни се въртят, като разгледахме опита на различните държави членки и литературата на международните организации, включително и НАТО. НАТО работи активно по превенция на корупцията при е, държавни или обществени поръчки в сферата на отбраната. В е, всяка държава отбрани... поръчките в сферата на отбраната всъщност не са под шапката на общото законодателство за обществени поръчки. Благодаря. Започва дебат сега. Кой иска да се изкаже? Колегата Борселино има думата. Добър ден. Искам да кажа няколко думи. Колкото повече пътечки и пътища има в един сектор, толкова по-уязвим е той. И затова искам да попитам какви са добрите практики в тази сфера, как да се намалят всички тези възможности за вратички и пътища, за да има по-малко такива корупционни практики. Говорехте за минимален прак. Какъв е този минимален прак и как ще окаже той въздействие върху възможността за инфилтриране, уязвимостта на сектора. След това се говори за превенция. Какви са мерките за превенция, които биха могли да окажат най-голямо въздействие или вече са имали най-голямо въздействие в този сектор? Бил Нютон Дани има думата. Благодаря. Съжалявам, че ви ограничава времето но така стоят нещата. Казахте, че няма стандартни и наказателно-правни санкции във всички държави членки. Бихте ли ни дали примери в някоя държава членка, където нещо въобще не съставлява престъпен състав, а в, други, а в друга е? Така че, за да разберем по-ясно за какво се говори. Имам едно подозрение. Дори да, остави, да, да установим, че някой е злоупотребил с европейски фондове, как се преследва такова едно престъпление. Явно това се прави на национално ниво. Има национална прокуратура, национални места за лишаване свобода. Как се процедира? И рядко ли се случва това? Таня Файон има думата. Благодаря. Съжалявам, че закъснях. Може би ще задам въпрос, който вече е получил своя отговор. Моля ви за препоръки за това политиката да стане по-отчетна и политиците също по-отговорни. Това е част от нашия междунен, междинен доклад, прият наскоро в комисията Крим. Има 2 милиона случая на дребни корупционни действия в публичния сектор, който има огромно въздействие върху публичната администрация и политиците. Приехме също така пет годишен срок за всички политици, обвинени за корупция, по-голяма прозрачност на финансирането на политическите партии и така нататък. Как да станат по-отговорни политиците? Има известни случаи. В Словения, например, съдът излезе с решение за политици на високи места. След това обаче нищо не се случи. Как и съдебната система да стане по-прозрачна и по-независима. Не знам дали вървим в правилната посока или имате още препоръки. Благодаря. Салваторе Каронна има думата. Искам да разбера е, един от аспектите. Казахте, че е много важно да има хармонизация, унификация на нормативната уредба за обществени поръчки на европейско ниво и че има разлика в законодателството в различните държави членки. Искам да разбера е, от вашия опит в момента, кое е законодателството, което е най-ефективно и ефикасно, сред различните държави членки, които могат наистина да се похвалят с прозрачност в обществените поръчки и кои са най-далече от тази прозрачност в своето законодателство. Пак говоря за държавите членки на Съюза. Благодаря. Не. Господин Сондергард също поиска думата. Що се отнася до е, граничните стойности на търговете, това е интерес на, на, за средствата става дума. Това е интересна тема. Има много места в Европейския съюз, където е, има задължения да се правят е, търгове, но няма интерес е, от страна на потенциални участници до къде може да се стигне да се повиши е, горната граница на средствата за тези поръчки, без да се даде възможност да влиза там организираната престъпност. А също е, феномена на подизпълнителите. Примерно едно предприятие получава договора и след това го разпределя сред е, други фирми. Има ли възможност да се наложи забрана за подобна практика? Тоест, този, който дава най-добрата оферта, трябва да бъде задължен да извърши и съответната работа. Това би следвало. Това ще е много по-ефикасно. И накрая, по отношение на а, кандидатурите, какъв е рискът да има корупция в това отношение, не е ли редно а, самите тръжни задания да бъдат по-структурирани, за да няма нарушения? Отново на докладчиците давам думата за отговори, давам думата на господин Беке и след това на следващия оратор. Thank you very much uh, for this. Благодаря ви. Ще се спра върху някои аспекти. Нямахме време за да направим коментар по всички добри практики. Един от аспектите, които упоменахте, е, че има много фази в цялата процедура, което я прави много по-уязвима за корупция. Това е вярно. Отделните етапи от търговете са уредени от различни нормативни актове. Така, например, самият търг е уреден в нормативни актове за обществените поръчки, а след подписването на договора за възлагане на обществена поръчка, към него е приложимо договорното право. На етапа преди търга няма много широка нормативна уредба, която да предотвратява корупцията. Един основен проблем е свързан с намаляването на бюрокрацията по отношение на обществените поръчки. Това е абсолютно необходимо с оглед на увеличаване на прозрачността на процедурите и намаляването на тяхната уязвимост спрямо корупция. Някои неодавнашни проучвания показват, че има връзка между прекомерната бюрокрация и нивото на контрол. С други думи, колкото по-сложни са бюрократичните процедури, толкова по-лесно ще бъде да се извършват корупционни практики. Какво е моето мнение? Според мен трябва да се укрепят институциите. На ниво държави членки следва да се направи обстоен анализ на системата, да се установят пропуските в системата и да се изготвят препоръки за нейното укрепване. проучванията за корупцията се твърди, че хората са толкова корумпирани, колкото това им се позволява от системата. Затова трябва да се укрепи и самата система. Праговете за стойността на офертите. Това е труден въпрос, тъй като в европейското законодателство се предвижда определен праг от този прак нагоре се прилага европейското законодателство. Това означава, че една пета от търговете, само една пета са уредени от европейските нормативни актове. Останалите са извън тяхното приложено поле. И поради това трябва да разчитаме на добросъвестността на националните органи. Какво може в случая да направи Европейския съюз? Да насърчава добрите практики, да изгражда мрежи за обмен на информация между държавите членки. Бе зададен и въпрос за наказателното преследване на корупционни деяния. Това е един сложен въпрос. Сложен е, тъй като Корупцията има различни проявления в различните държави. Uh, Например, в Англия се криминализира търговията с интереси. Нещо, което според мен не се преследва във Франция. Това означава, че трябва да се засилят националните системи за наказателно преследване. Бе поставено началото на редица инициативи, като например инициатива в Испания за борба срещу корупцията по най-високите етажи на съдебната власт. Съдебната власт трябва наистина да е независима. В някои държави се залага на прокурорите, а в други на разследващите съдии, например. Не знаем точно в каква степен се възбужда наказателно преследване срещу корупционни практики. Нямаме данни за отделните държави членки, така че ни е трудно да направим сравнение. И в момента, в който се образува наказателно преследване, възниква въпроса дали в крайна сметка ще се стигне до санкции. Безнаказаността по отношение на корупционните практики оказва много голямо въздействие върху доверието на гражданите. ако гражданите видят, че извършващите корупционни практики остават ненаказани, това се отразява върху тяхното доверие. Освен това, се постановяват наказания в по-малък размер за корупционни практики на ниво политика и администрация. С други думи, не се работи достатъчно в борбата срещу корупцията в публичния сектор. Имаше и още един въпрос за независимостта на съдебната власт и нейната отчетност. Колегата може да ви даде по-подробни препоръки. Ще се спра върху някои от засегнатите въпроси. Първият е свързан с хармонизацията. Хармонизацията на определението на състав на престъплението в наказателните кодекси на отделните държави членки. Те предвиждат различни състави на престъпление и това затруднява и прилагането на европейското законодателство за обществените поръчки. Господин Корона, зададохте въпрос за това, кои държави могат да бъдат цитирани като пример. Мисля, че Италия, например, е постигнала добър напредък в това отношение. Не го казвам, защото сте италянец. В Италия е въведена много комплексна система за борба срещу корупцията, срещу организираната престъпност и мафията. Това е една много интересна система за иземването на приходи от корупционни практики. Един подобен механизъм може да нанесе най-голяма вреда върху извършващите такива практики в областта на обществените поръчки. Ще се спра и върху казаното от госпожа Файон за повишаването на отчетността на политиците. Както знаете, обществените поръчки се използват в редица държави като основен източник за незаконно финансиране на политически партии. Трябва да признаем това. Въпросът е как да се справим с проблема не сме засегнали този аспект в проучването си. Това е един толкова сложен въпрос, че не бихме имали достатъчно време, за да го отчетем в текста си. Трябва да се прилагат всички съществуващи механизми за взаимен контрол. Освен това, може би, би следвало политическата дейност да се отдели от административната. Понякога сме склонни да предвиждаме административни механизми за упражняване на контрол върху политиката. Същевременно обаче смятаме, че вземането на политически решения се извършва не на административно ниво, а че администрацията отговаря за прилагането на вече взети политически решения. Може би отделянето на политическото от административното ниво може да е добра отправна точка за по-нататъчни проучвания и изводи. Към момента нямаме конкретни инструменти за борба. Има някои механизми, които се прилагат от отделни парламенти, например от британския парламент. Разполагаме с опита на различни държави. Може би трябва по-добре да го систематизираме и обобщим. Така ще можем да предложим едно действащо решение. Um, just on this one, there was also one question on бе зададен още един въпрос за подизпълнението като една от слабостите в процеса. Много е важно да подчертаем, че в момента, в който се подпише договора за възлагане на обществена поръчка, се определят и условията по договора този процес трябва да бъде обект на много стриктно наблюдение, защото в момента, в който влезе в сила договорът, изпълнението на поръчката вече е извън приложното поле на европейските директиви. Възможно е изпълнителят, възлагайки на подизпълнители, да не предложи добро качество изпълнението трябва да бъде уредено още към момента на подписване на договора, когато се определят условията по него. Благодаря на двамата оратори за изключително важната информация, която ни поднесоха в определени сектори. като тези, с които ние се занимаваме, тези аспекти, които са свързани най-вече с ролята на политиката, трябва да бъдат контекстуализирани изключително решително, защото тези, които работят в институциите, би трябвало да бъдат пример. И ако има примери за корупция в политиката или публичната администрация, то тогава имиджа на страната на тази администрация бива бодрит. Благодаря. Сега ще поканя другите оратори тук. Вторият кластър се казва Международни разследвания и трагедията в Дуйсбург. Ще изслушаме трима оратори. Ролф Райне Йегер, комисар, бивш ръководител на криминалната полиция в Дуйсбург, Германска федерална асоциация на разследващите полицай. След това калабрийския прокурор Никола Гратери, който ще говори за международното сътрудничество, за разкриването на трагедията в Дуйсбург и накрая Юрген Рот, разследващ журналист, който се специализира в разследващата журналистика. Той ще говори за въздействието на италианската мафия в Германия, последствията, трагедията в Дуйсбург, в възприятията за мафия в Германия. 20-13 минути на всеки оратор давам. Започвам веднага с господин Егер. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich Добро утро, госпожи и господа. Благодаря ви за поканата. Мафиотските убийства, извършени в Дуисбург в нощта срещу 15 август 2007 година, отново поставиха дейността на мафията в Германия в центъра на общественото внимание. Убийството на шестима млади мъже след парти за рожден ден в един италиански ресторант в центъра на Дуисбург бе почти подобно на екзекуция с огнестрелно оръжие. И това деяние привлече вниманието на следователите към мафиотската организация Андрангета от Калабрия. Външният, министърът на вътрешните работи на Италия малко след извършването на деянието на пресконференция заяви, че става дума за кръвна връжда между две семейства от Сан Лука Странджио и Нирта. Германските полицейски органи бяха предварително информирани принципно за деянието, но нямаше информация за това, че то може да бъде извършено в Германия или в Дуисбург. Германската полиция бе разтревожена във връзка с жестокостта, с която бе извършено убийството, както и с големия брой жертви. Имаше опасения, че ще бъдат извършени други подобни деяния и че подобни мафиотски методи за решаване на конфликти ще се разпространят върху територията на Федерална република Германия, която до момента бе пощадена от подобни мафиотски убийства. Оказа се, че Федералната служба, следствена служба при събирането на оперативна информация за италианската мафия значително бе намалила наличните си човешки ресурси и борбата срещу организираната престъпност в немалко федерални провинции не бе насочена срещу мафиотските групировки. Полицията предполагаше, че Мафията използва Германия като тил, като място за инвестиране на придобит от престъпна дейност капитал, но до момента в Германия нямаше подобни мафиотски деяния, отвличания или изнудвания. Италианските прокурори, участващи в борбата срещу мафията, постоянно предупреждаваха германските власти от значимата престъпна дейност и от значимите финансови транзакции, извършвани от мафиотски формирования в Германия. Разследванията показаха, че не разполагаме с достатъчна информация за мафиотските структури и тяхната дейност в Германия. Нямаше система за системно набавяне на оперативна информация за мафията, нейните извършители и деяния. Състоя се среща в Италия, на която бе взето решение за създаването на работна група. Целта на тази работна група бе да събира оперативна информация за престъпната дейност на италиански мафиоти в Германия. Германия от своя страна следваше да предоставя на Италия резултатите от своята оперативна дейност срещу мафиотските структури. Италианците продължават да са загрижени във връзка с това, че и от германските полицейски структури може да изтича информация, поради което са по-здържани при предоставянето на оперативна информация на германската полиция. В рамките на разследванията бе установено все по-интензивно сътрудничество с италианската страна. И по време на това сътрудничество стана ясно, че двете страни работят при условията на много различни правни системи. Борбата срещу мафията в Италия се извършва на различни нива, като например полиция ди стато, карабиниери, гвардия ди финанса. И Оперативната информация, която събират тези структури, се предоставя на прокуратурата. Обикновено те по-скоро не споделят помежду си оперативна информация. По-скоро се залага на задължението за пазене на тайна, но не и на обмяна на информация в реално време. И това е разбираемо Германските криминалисти установиха, че италианските следствени органи не залагат на разкриването на отделни деяния. Те по-скоро се съсредоточават върху цял клан или цяла една организация. Следствените органи в Италия действат в дългосрочен план, обезпечават се с много човешки ресурси, за да могат в продължение на повече от една година, на по-дълъг период да извършват следене и наблюдение. Към момента Хикс, възоснова на събраните по този начин доказателства, се извършват редица изземвания и арести. Изземванията обикновено са на стойност милиони. Целта на Следствието в, Италия е да се пресече трайно дейността на организирани престъпни групи поради което не се обръща внимание на интересите на други следствени органи в Европа, които разследват отделни деяния. Много е важно криминалистите в европейските страни да осъзнават тези разлики, да знаят какви са наказателно-процесуалните, наказателно-правните основания за извършването на разследвания по отделните правни системи. Създадената работна група не можа да отговори на очакванията. Германските следствени органи не получиха много интересна информация от италианската страна, което може би се дължи на разликите при воденето на разследването, които вече упоменах. Европейското сътрудничество не бива да се ограничава единствено с деянията на мафията. Трябва да се отчитат и други извършители, като например от Литва, от Албания, България и Румъния, Полша и други, които извършват цял диапазон от различни деяния. Извършителите принадлежат на различни етнически групи и за това е необходим и международен обмен на информация. На следващ етап от разследването на убийствата в Дуисбург бе много полезно сътрудничеството с експерти от Сан Лука. За съжаление обаче не бе възможно, както възнамеряваше от самото начало германската страна, да се създаде съвместен оперативен екип. Това би било възможно съгласно договора от Прюм. Договорът от Прюм е междудържавно споразумение между Норвегия и 11 държави членки на Европейския съюз, уреждащо трансграничното сътрудничество и най-вече обмена на оперативна информация. Доколкото знам, договорът от Прюм все още не се прилага в Италия, което е особено голям проблем и в други области на сътрудничество с италианската страна. Сътрудничеството на ниво съвместни оперативни екипи на ниво Европол и Евроюст е бъдещият модел за успех при борбата срещу трансграничната престъпност. Трябва да се създаде профила на един нов експерт, европейски криминалист, който да владее езици, и да е запознат с разликите между отделните правни системи. Този експерт ще може да работи успешно не само на национално, но и на общо европейско равнище. Според договора от полицейските и правоохранителните органи трябва да могат да имат пряк достъп до определени бази данни, като например за анализ на ДНК, за регистрирани превозни средства, за тактилоскопични отпечатъци и други. Това е много важно, тъй като се създава възможност за сравнение между бази ДНК и ДНК профилите на извършители. Може да се извърши анализи на ДНК профилите на извършители, чието данни не се съдържат в националните бази данни. Във връзка с това сътрудничеството с Италия е трудно. Там няма централна ДНК база данни. А в Германия, например, са регистрирани данните на над 1 милион извършители, които се използват от части за разследването на много тежки или извършени отдавна престъпления. Ако италианските колеги през 2007 разполагаха с база данни за ДНК, в която се съдържаха ДНК профилите на извършителите, в Дуизбург много по-бързо щяхме да можем да разкрием убийството. Освен това, в Италия се криминализира принадлежността към мафиотски групировки и би следвало подобни лица да имат своето ДНК съхранено в съответната база данни. За съжаление обаче, регистрирането и съхраняването на ДНК данни в Италия продължава да е трудно. И поради това Германия с много голямо закъснение получи необходимите данни от италианската страна. Още три седмици след деянието получихме информация за вероятния втори убиец. Изискахме неговия ДНК профил от италианската страна. Получихме го обаче едва след 21 месеца. италианските правоохранителни органи дори не правят сравнение към момента на дактилоскопичните отпечатъци, да не говорим за ДНК профилите. Освен това, изземването на активи в Германия се тълкува не особено ограничително, тъй като не се прилага обръщането на тежеста на доказване. Нещо, което се прилага, например, в Италия. В Европа трябва да се създаде обща база данни за ДНК, така ще можем да установяваме самоличността на извършители от всички държави членки. Трудно е също така и това, че Италия не разполага с централен регистр за огнестрелните оръжия, не събира и в един централен орган оръжията, с които са били извършени деянията. И така патроните, които бяха намерени на мястото на престъплението, не можаха да ни отведат и към извършителите. Най-вече държави, в които престъпните организации използват огнестрелни оръжия, трябва да имат централни регистри и централни органи в тази област. Би следвало подобни услуги да се централизират в цяла Европа и да се управляват на европейско равнище. При следствието в Туисбург стана ясно, че двете правни системи, италианската и германската, в много случаи не са съвместими, например по отношение на разпитите. В Германия бяха проведени много разпити на свидетели, на заподозрени, които обаче не можаха да бъдат използвани от италианската страна, тъй като италианското законодателство изисква винаги да присъства адвокат на заподозрения по време на разпитите. В Германия нямахме представа за това изискване, не бяхме своевременно информирани за него. Ето защо трябва да се хармонизират системите за използването на оперативна информация. Не може, като се опираме само на националното законодателство, да извършваме оперативни действия в определена държава, резултатът от които след това да не може да се използва в държавата, в която се образува наказателното производство. Освен това, трябва да се създадат максимално хармонизирани условия за следствието. Следва да си сътрудничат държавите членки, например по отношение на обмена на информация за започнали или вече приключили разследвания. В съвместните оперативни екипи трябва да работят много добри експерти, по възможност с познания по чужди езици, които да са запознати с разликите в правните системи. Така ще се осигури максимално добро сътрудничество. Следва събраните доказателства да могат да се използват във всяко наказателно производство, във всяка една държава членка. В основата на едно успешно сътрудничество, госпожи и господа, е взаимното доверие между правоохранителните органи. В случая установихме добро сътрудничество с италианската страна, за което благодаря. Следва да се провеждат посещения в отделните страни. Приложихме тази практика с италианската страна и тя се оказа наистина полезна. Престъпниците в Европа не бива да могат да владеят ситуацията. Те трябва да знаят, че наказателното преследване не се спира пред национални граници. Трансграничната престъпност изисква съвместни действия на съдебната власт и полицейските органи в държа... отделните държави членки, така извършването на престъпни деяния в Европа в един момент ще стане непривлекателно. Благодаря. Сега давам думата на Никола Грателли, който е заместник прокурор. От 26 години се занимавам с италианската дрангета, т.е. още преди да се създаде Националната прокуратура за борба с мафията и местните и структури самото начало, когато започна да говоря за трагедията до Избърг, трябва да ви кажа, че това не е само едно празненство за рожден ден. Не, в а, портмонето на едно от момчетата е открита малка снимка на един светец, което показва, че той работи за дрангетата. Става дума за Архангел Михаил. Става дума също така и за едно място, където се събират дрангетисти, т.е. мафиоти, които са част от дрангетата. Преди, всъщност 10 години преди Дуисбург, 10 години преди 2007 година, бях в Германия многократно. Защо? Както казах, занимавам се с разследване на андрангетата и вече 20 години обикалям света. Контактувам с 20 държави по света, Южна Америка, Северна Америка, Австралия, всички европейски страни, с които постоянно поддържам контакт. Постоянно, дори седмично, 7-8 съдебни поръчки изпращам по света. Дрангетата по-настоящем е най-силната мафия в Европа. Тя има монопол за вноса на кокаина в Европа. Е, ще говорим накрая за това. Искам да се върна към Дуисбург. Та, 10 години преди това бях в Дуисбург и там слушах записани разговори, където калабре... О, хора от Калабия, дрангетисти, говореха за тези техни кафенета, в които се събират. Казах ви, внимавайте, след 10 години имате, ще имате същите проблеми, които имаме в Италия. Следете ги тези места. Какъв беше проблема? Проблемът преди нас, италянците, когато говорим с магистратурата и полицията в Европа, е да се опитаме да обясним, да накараме колегите да разберат, че мафията не присъства само когато убива или когато има някаква трагедия. Не, когато камората, коза носта и дрангетата са в Европа, те са там за да перат пари и трябва да се внимава Трябва да ви кажа, че там, където никой не краде, там се перат пари. Дори в райони, където ще кажете, дори колело не се краде. Ето там трябва да се внимава. Там се продава кокаин и там се перат пари. Така че има два вида престъпления, които а, не означават, че някой е мъртъв. Сега в Дуйсбург имаше убийства. И защо? Защото тази трагедия стана на 15 август 2007 година. На 2 септември същата година елита на Андрангетата хвана за ушите двете групи, семейни групи, от едните от едната страна, другите другите, и ги накара да се померят. Каза, край, повече няма да си позволявате да се случва такова нещо в чужбина, защото по този начин ни разваляте бизнеса, проваляте ни търговията. След трагедията в Дуисбург, германската полиция и холандската полиция бяха принудени германската прокуратура беше принудена да се намеси. Какви са трудностите? Първоначални трудности с Германия, трябва да ви кажа, се работи добре. И магистратурата, и полицията си сътрудничат с нас. Големият проблем какъв е? Както каза и колегата преди мен, Егер – че няма интерфейс от нормативен тип. Тоест, ако не разберем, че в Европа трябва да се разберат мафиотските престъпления, ще продължим да си говорим, да се събираме и ще губим време. Ето това е големия проблем. Основният мотив, поради който започна да се случва това в Калабрия пред нашия съд е точно това. Ако процеса беше някъде другаде, в Германия, щяха да бъдат уневинени. Искаме да благодарим на германската полиция, която се зае сериозно с тази трагедия. Сътрудничеството беше отлично, особено при търсенето на ДНК. Е, призовавам присъстващите италиански депутати да настояват Европейския парламент, италианското правителство да спазва Прюнския договор. Не може да се продължава напред, ако това не стане. Бан, банката Дани за която се говори, е изключително важно решение на тези проблеми. В Прюмския договор е записано. Те, например, имат база данни. Първата година, когато влезе в сила, Румъния, Германия и Турция бяха открити 7 убийства само когато засекохме данните, ДНК данните. Само с това. Представете си какво ще се случи в Италия, ако има такова нещо. В сравнение, разбира се, с другите европейски държави. Така че това е изключително важно. Не е вярно, че в Италия няма бази данни по принцип, напротив има две, които са много добри, те се актуализират, едната е свързана с оръжията, едната е от държавната полиция, друга на карабинерите, те са много добри и мога съвсем спокойно да заява, е, че съдебната полиция е една от най-добрите полиции в света. Трябва да ви кажа, че съм пътувал по цял свят и съм ги видял всичките. Това, което искам да кажа е, че за съжаление в Европа, но не само в е, Европа, няма усещане за съществуването на мафии. Европа за мен е, всеки може да отиде и да си пасе нещо като една огромна свободна поляна и всеки може да отиде да пасе на тая поляна. Не може така. Има стотина камористи, дрангетисти, както и мафиози, които се занимават с кокаин, перат пари и никой не ги контролира. Миналата седмица, след съдебна поръчка в Северна Европа, а, получих отговор, че те не могат да контролират тези лица, за които ние говорим, защото нямат персонал. Ма какво е това нещо? Толкова пари харчим за това. Ето вижте това тук. И след това някой ми отговаря, няма пари, няма хора, които а, да ми запишат разговора на тези лица. Говоря отново за съдебни поръчки, за трафик на кокаин в тонове. Едно разследване, което по-настоящен работя с 11 страни по света и където 3 милиона килограма кокаин бяха хванати в това разследване и някой ми казва, няма хора, които да могат да ми подслушат разговорите на това лице. Е, какъв е този отговор? Ма това не може една държава, която е държава членка на Европейски съюз, да ми отговори така. Не може така, защото аз си сътруднича по-добре с, Колумбия, с Колумбия, с Испания, но не и с някои Европ, европейски държави. И това ви го казвам и, и мога да го документирам. Когато видите разследването, ще видите. А, говорим за тонове кокаин. Казва се, че дрогата пристига най-вече в а, определени пристанища. Понякога а, цифрите наистина са ужасяващи и трябва да знаеш да четеш цифрите. C'è un continuo sequestro di tonnellate di cocaina. ci Защо а, обаче хващаме там? Защото сме постоянно там, защото не ги оставяме да дишат и затова го хващаме. Най-голямото количество на кокаин, което пристига, пристига в Амстердам, Роттердам и Антверпен, пристига в а, океанската част на Испания. Бях във Вашингтон, говорих с а, Манкузо, един, една друга фамилия Манкузи, който е ръководител на терористите в Колумбия. Баща му и майката са... Не, бащата е колумбиец, майката е италянка. И той ми каза, господине, ние не носим през Средиземноморието кокаин, защото това е едно от най-сигурните морета, най-добре контролираното море от италианци и французи. Затова не го внасяме от там кокаина. Не, кокаина пристигал, каза ми за един месец, 51 товара са дошли от 3000 до 8000 тона в Испания. И нито а, един от тези товари не е хванат. Ето ви пример. И се продължава да се говори. Когато бях в Роттердам пристанището, прокурора в, в Роттердам ми каза, точно преди две години, послушваше се един телефон и той ми каза, контролирания субект трябваше да отиде в Роттердамското пристанище, за да хване един, за да вземе един контейнер кокаин. В Холандия няма възможност за последващ арест и последващо изземване на стоки. От разговорите по телефона, става ясно, че това лице е имало в къщи 2 кг кокаин. И прокурора ми казва, ще го арестувам. Аз казвам, ма не дей, не може, ще изгубим контейнера. Обаче закона в Холандия не ми дава възможност, а в Италия това е възможно, да забавя а, иземането и ареста. Защото ние мислим не за яйцето днес, а за кокошката утре в Италия. Така че това, което не се случва в а, Испания, в Холандия, се случва в Италия. Е как е възможно това? Как е възможно? Или ще се обсъждат всичките тези въпроси? въпроси и ще се направят единни норми, защото е очевидно. Ако говорим за международно търговия на кокаин, не може някой да ми каже, че трябва да, не може да забави арестуването за 2 кг кокаин. Проблема в Германия, който срещнах, е да може да се обслу... подслушва голямо помещение, което е публично защото тук вече има културни проблеми. Още в главата, може би не в източна Европа, защото там са послушвали повече, но може би в Западна Германия е така. Или пък претърсване през нощта, защото хората ги страх в Испания още от франкизма, когато през нощта са идвали да ги арестуват и там не може да се претърсва къща нощем. Така че трябва нещата да бъдат така направени, че, че наистина да сме в 2013 година. Европа е пълна с мафии, които изпират пари, които купуват всичко, което се продава минава. И някой от вас, ако отиде в центъра на Лондон, Лондон и спре в центъра на Лондон, Лондон и ще види, че най-хубавата кола, която минава е BMW петица. В центъра на Лондон обаче няма нито мини, нито нефтени кладенци. Е, как, защо са толкова богати в центъра на Лондон? Защото в Англия няма нормативни документи за борба с изпирането на пари. Бях на една конференция, където университетски професор, който не знаеше, че съм в залата, обясняваше, че етически не е проблем, ако идват мръсни пари в Англия. Не, не е проблем. Е, какво е това ниво? На това ниво ли мислим? Индоктринираме бъдещите менеджери, бъдещите управляващи, че то не, няма нищо лошо в мръсните пари, а говорим за Европа. Спирам, нали? Може би ми изтече времето. Мога ли още да говоря? Или че трябва всички да разберем, че е, мафиотските престъпления са навсякъде. Че е, трябва да се гледа и към италианската система, която е най-развита в света. Трябва да се тръгне от базата италианската система за борба с мафията. Защото също така сме назад и в системата за борба с корупция. А, е, също с Пръмския договор сме назад. Но базата, познанията са напред. Особено, що се отнася до превенционните мерки, изземането на имоти. Политиката е отишла отвъд и над искането на магистратурата и е, силите на реда. Ако трябва да бъдете убедени, че ние всъщност заливаме пазара на Европа с дрога, че дрангетата купува в Испания, инвестира в Испания, в Португалия, в Германия, в Белгия, в Холандия, навсякъде купува. Купува всичко, което се продава, защото проблема с мафията не е, че те искат да станат по-богати. Не, те искат да оправдаят богатството си. Преди месец бях в Богота. Там парите не се броят, да ви кажа. Те се слагат на, на кантара и си мериш парите, колко кила пари имаш. И с тези пари те купуват западния свят. Грация, прокуратори Гратерия. Благодаря. Последният оратор Юрген Рот. Имате думата. Тази парола. Äh, Госпожи и господа, след убийствата в Дуйсбург бе проявен голям интерес от страна на медиите. Бе придадена голяма публичност на тези убийства от страна на медиите поради многобройните жертви. Шестима души. Бяхме свидетели и на реакция от страна на обществеността. Обществеността се занима с това деяние, извършено от италианската дрангета. Но проблемът с италианската мафия в Германия бе известен вече отдавна. Полицейските структури, федералната следствена служба, следствените служби на ниво федерални провинции – се бяха занимавали с проблема с италианската мафия дълго преди деянията в Дуйсбург. Аз самият се занимавам с този проблем вече от 30 години. В зависимост от, раз... от конкретната федерална провинция, мафията е организирана по различен начин – има някои федерални провинции, в които организираната престъпност и по-конкретно италианската мафия играят голяма роля. Мога да ви дам за пример Бавария. А в други федерални провинции, например в тези от източна Германия, се отрича въобще наличието на мафиотски структури в Тюрингия и още една федерална провинция в източна Германия вече от години действат клановете от Сан Лука. От една страна в Ерфурт, в Тюрингия и от друга страна в Лайпциг и Дрезден, в Саксония. Има един доклад от Саксония от 2009-2010 година, в който много подробно се описват отделните бази на Дрангета, Коза Ностра, Сакра, Корона, Унита в, на територията на Саксония. Това беше доклад на службата за защита на Конституцията. От части той бе преписан от документите на полицията. Но основният извод е, че в Саксония много широко извършва дейност италианската мафия. След убийствата в Дуисбург, този проблем бе обсъден от политиците там. Но до момента официалното становище е, че в Саксония няма италиански мафиотски структури. Същото е и положението в Тюрингия. До началото на 90-те години там почти нямаше италиански ресторанти. Първите собственици на такива ресторанти бяха представители на един клан от Сан Лука. Имам предвид господин Питанти. Той ни бе направил впечатление и преди това в Сарланд, тъй като имаше връзки с узбекската мафия. Този господин откри първия италиански ресторант ресторант в града, в близост до един държавен орган. И в този ресторант дори понякога вечеряше министърът на вътрешните работи, въпреки че бе предупреден от съответните структури да не го посещава. Господин Питанти днес е сред най-уважаваните бизнесмени в града. Въпреки оперативна информация от Федералната следствена служба още от 96-97 година за неговите връзки с мафията. Не можем да кажем, че Германия е била завладяна от мафията. По-скоро има отделни федерални провинции или градове, където мафията играе голяма роля. Преди години излязох с доклад пред Федералната централа за политическа просвета, доклад на тема връзките между мафията и политиката. Тогава имах информация, че председателят на политическата група на ХДС има връзки с един господин, господин Марио Лаворато, който е известна фигура в Дрангета. Той е от един регион, в който един от клановете на Андрангета играе много важна роля. Бе известен този факт, откакто стана известен, мина доста време, докато италианските органи издадат заповед за арест по обвинения в изпиране на пари. Става дума за изпиране на пари, спечелени от трафик на наркотици. Тогавашният председател на парламентарната група на ХДС, който в момента е член на Европейската комисия, се дистанцира от господин Марио Лаворато. Господин Марио Лаворато прекара две години в следствения арест, но трябваше да бъде освободен поради липса на доказателства. Междувременно се е завърнал в Германия, притежава редица ресторанти, например близо до Франкфурт. Това са много луксозни ресторанти. Verkehrt die High Society von Frankfurt und von Offenbach. Da sehen Sie Тъй като региона, от който идва, има много добри готвачи, най-добрите готвачи. Един от ресторантите е собственост на племенника на Марио Лаворато. Марио Лаворато дори заявява, че след излизането си от затвора е успял да се издигне. Отделите за борба срещу организираната престъпност – които работиха и в борбата срещу италианската мафия, в момента разполагат с по-малко човешки ресурси. Нямат и необходимото време, нямат и необходимите финансови ресурси в момента, за да се борят срещу мафията. Да вземем друга федерална провинция, Мекленбург, предна Померания. През 1995 година там имаше оперативна информация за Сакра Корона Унита и дейността й в град Рюген, един много красив град по крайбрежието. Там Сакра Корона Унита притежаваше тогава редица хотели и ресторанти. Прокуратурата на времето обаче не можа да възбуди наказателно преследване, тъй като не разполагаше с финансови средства и човешки ресурси за по-дългосрочни мерки. Междувременно всички тези прекрасни хотели и ресторанти в Рюген действат напълно легално и полицията няма каквато и да била възможност да предприеме нещо срещу тях. Много е важно, според мен, политическият елит да осъзнае проблема за мафията и връзките с организираната престъпност в Германия. Политиците, според мен, не осъзнават, че мафията и организираната престъпност – са проблем за демокрацията. Когато се говори за организираната престъпност на съответните прояви, там не е представен нито един политик. Няма воля от страна на политиците да се информират. На местно и федерално равнище има няма, извинете, нито един политик, който системно да се занимава с въпросите на економическата престъпност и организираната престъпност. За съжаление, един доклад на Федералната, след, Федералната разузнавателна служба от 2006 година е посветен на дейността на Андрангета. Това е един много добър текст, описващ дейността на Андрангета в Италия, но в него с нито една дума не се упоменава въздействието на тази организация в Европа. Не се упоменава, че тя се финансира Опоменава се, извинете, че се финансира в източна Европа, например в Румъния, но не се говори за дейността и в Германия. Проблемът е не толкова в липсата на воля от страна на полицията. Проблемът, поне това е моята констатация, е, че полицията не се ползва с необходимата политическа подкрепа. През последните две години бе извършена реформа на полицейските структури. Реформа насочена към намаляването на човешките ресурси за борбата срещу организираната престъпност в почти всички федерални провинции тъй като федералните провинции разполагат с много ограничен бюджет, се съкръщават средствата за човешки ресурси, най-вече първо се съкръщават средствата за устен превод. Този проблем междувременно засяга всички криминалисти в Германия – Мога да ви дам за пример Франкфурт, моя град. Там се закупува недвижимо имущество от един мафиотски клан в Генуа. Бе проведено много мащабно разследване срещу този клан. Имало е взаимодействие между германски нотариуси и адвокати и членове на Ндрангета и Коза Ностра – аз имах материали по този въпрос, предостави ги на компетентните органи, но те ми казаха, че не могат в дългосрочен план да разследват. Има и още нещо много важно, което упомена и господин Йегер. Ако поставим акцента само върху италианската мафия, то това ще е грешка от гледна точка на политиката и на обществеността тъй като в Германия има други много влиятелни организирани престъпни групи. Мога да ви дам за пример албанската мафия, която играе решаваща роля в трафика на наркотици и в международния трафик на момичета и рекета. Господин Роланд Шил, сенатор на една федерална провинция, министър на вътрешните работи през, на федералната провинция през 2009 година. Неговият държавен секретар представляваше най-големите мафиоти в Хамбург. Господин Шил се здоби с поста си благодарение на братята Османи. Братята Османи са от клана Османи най-силния албански мафиотски клан, който към момента владееше квартала Санкт Паули в Хамбург. Господин Шил имаше предпочитания към кокаина и младите момичета и кланът Османи му предоставяше тези две неща. На времето господин Шил разкри хомосексуалните наклонности на тогавашния управляващ кмет на града. И това доведе до срив в коалиционното правителство. Но това доведе до срив, а не връзките на господин Шил с организираната престъпност. Можете да си представите какво явление представлява това – Има и едно друго измерение съвместни предприятия между германската страна и организирани престъпни групировки. Ще ви дам пример с България. В България най-силната организирана престъпна група е групата ТИМ. Това е най-мощната престъпна империя в България. отчасти бяха предотвратени разследванията срещу тази групировка. Отношение взе американския посланник. Разговарял съм с един от шефовете на фирма в тази групировка, с господин Каменов. Този човек е доста семпъл и Наистина не можех да променя как един такъв човек може да ръководи предприятие, реализиращо оборот в размер на милиарди. Но в случая проблемът си е на България. Проблемът засягащ Германия е, че това предприятие има съвместни предприятия с германската страна, например с дружеството Фрапорт. С други думи, организираните престъпни групи се обединяват с деловите среди. И тук голяма роля играят определени економически и политически интереси. Много трудно ще бъде да се пресече тази връзка. Вече я наблюдавам от 30 години и мога да кажа, че положението не се подобрява. Дори Става все по-трудно да се борим срещу това явление, тъй като има все по-голяма връзка между законната и незаконната дейност. Благодаря, започваме дебата. Ньютон Дан поиска думата. Oh. Uh, uh Благодаря. Много, много интересни презентации. Трите твърде малко време, което е много неприятно, но ви благодаря на всички за това, че сте тук. Надявам се, че ще разпространите вашите презентации, за да можем да ги прочетем и да ги разгледаме в подробности. Към първият оратор искам да кажа следното. Считате ли, ако съм разбрал правилно, че могат да се хармонизират съответните режими на страните членки 28. Смятате ли, че това е, е възможно? Трябва ли да се стигне до едно федерално бюро за разследване на европейско ниво? 28 страни членки, Харватия ще се присъедини съвсем наскоро. Смятате, не смятате ли, че това е една херкулесовска задача, която никога няма да можем да извършим? Т.е. какво да създадем нещо, институция като американците, ФБР, като се има предвид колко се интернационализира престъпността, може би трябва да създадем една полицейска европейска организация. Ясно е, че едва ли ще имате отговор. Вие не се занимавате в край на крещата с политическите аспекти, но все пак е ли достатъчно смела Европа да види голямата картина, защото е, сътрудничеството между страните членки е от ключово значение. Но едно подобно начинание е твърде сложно, а пък и виждам, че ви карам да направите политическо изявление, което едва ли е редно. Второ, към нашият италиански колега, отново не съм сигурен, че мога да произнеса името правилно, Нека да кажа следното. Въпроса, проблема с вноса на кокаин. Знам, че сте напълно прав. Но проблемът е как могат да се осъществяват проверки на влизащите пратки. Ние е, оглеждахме опита на щатите, е, заведоха ни е, на пристанището на Нью Йорк и е, така ни показваха контейнерите. Бяхме придружени от е, шефа на полицията на пристанището. И той ни каза, че може да направи проверка около 5% от е, пристигащите контейнери. Тоест, е, невъзможно е да се обхване всичко. Очевидно е, че другите контейнери има, практики, има пратки от Карибите или кой знае къде. А, и аз го попитах, добре, защо не проверявате останалите? И той каза, ами като ми се обади кмета, че всички тия опашки от кораби трябва да бъдат проверени, като се има ред оплаквания, примерно от магазините, че не могат да си получат стоките, търговията трябва да продължава, т.е. аз не мога да проверявам всички кораби. Как според вас е възможно да се проверяват всички кораби в Роттердем или Амстердем? Не е ли това проблема? Много ми е интересно да чуя има ли решение, но ако се опитваме да изловим всички пратки, бизнесът в Европа просто ще спре. И друг малко по-деликатен въпрос. Много, много ангажирано говорихте за това, че трябва да е, приемем и е, италианската система, ако искаме да постигаме успехи. И ако ми простите, ще кажа, е, Италия е прекрасна страна, но в края на скрещата репутацията на Италия, за която допринесе и господин Берлускони, е, че тя е напълно корумпирана страна. И ако излезете с изявлението, че трябва да приемем италианската система за борба с престъпността, всички ще ни се смеят. Абсолютно невъзможно е Берлускони, който извършва толкова много различни форми на корупция и още не е осъден. Кой ще е готов да приеме италианската система? Казвам ви това, вие сте много искрен човек, вие сте много запознат с системата но трябва да можете да е, рекламирате така вашата система, като и махнете италианската окраска. Е, благодаря ви, че показвате, че, сте, че разбирате, че с добро намерение говоря тези неща. И трето, коментарите на нашия колега журналист. Абсолютно точно сложихте пръст в раната. Именно, че политическият елит не разбира ситуацията. Именно това е целта на нашата комисия. Ние сме тук е, политици, може би не политически елит, но все пак се опитваме да създадем достатъчно ниво на информираност. Нашия докладчик, за съжаление, не е тук. Но ние изготвяме доклад, с който се опитваме да кажем на политическите лидери, че съществува един огромен проблем и нищо не се прави по въпрос. Така че ако можете ни да, ни, да ни помогнете с предложения, крайния срок за предложения за окончателния доклад е средата на следващата седмица. Така че ако имате идеи, с удоволствие ще приемем всяка помощ, която ни води към решаването на проблема. Така, непрекъснато говорим и никой не ни чува и ако отново нищо не направим, във всички тия прекрасни италиански ресторанти отново ще гърмат шампански от радост. Грация, Бил. Благодаря на Бил. Искам едно уточнение да направя. Когато заместник прокурора говори за приемане на антимафиотското законодателство от Италия, той има предвид всички от тези нормативни текстове, които дадаха възможност в Италия да се отбележат големи успехи. Без такъв закон нямаше да можем да ги постигнем. Хубаво е, че подчертаваш имиджа на една страна, а когато неговите лидери са такива каквито са. Но господин Гратери ясно каза, но мисля, че и в отговора си ще го каже, че Италия има закон за корупцията, който е абсолютно неефективен и ефикасен. Тоест, това е един вътрешен контраст. Но имиджа на Италия, що се отнася до борбата с мафията е един имидж, който мисля, че е несъмнен. За съжаление, обаче, за да можем да постигнем това, за да имаме такова законодателство, са мъртви вече стотина магистрати и хора от силите на реда. Така че за много, за мнозина, наистина е притесняващо. Ние трябва да гледаме хубавото от законодателна гледна точка в Италия, в моята страна. Поиска думата господин Мастела, който беше министр на правосъдието в Италия по време на трагедията в Дуисбург. Благодаря. Изказвам се точно на фона на опита, който имам. Що се отнася до хармонизация между работата на немските и италианските служби. Не мога да кажа, че имаше голямо сближаване. Много доказателства излязаха в медиите. Какво се случва? Моята колега в Берлин говори с мен за една възможност, която не съществуваше в държавата. Ние имахме магистрати, които работеха с Франция, с САЩ, с Обединеното кралство, но не работеха с Германия и всъщност показва една статичност, що се отнася не само до хармонизацията, която господин Гратери за несъвпадащи норми, защото е много важно да работят заедно всички за отслабване на този феномен. Става дума, че всичко това бе възприето като някакъв тумор, който рязко се беше появил сред мира и спокойствието в Германия. Е, имаше участие, активно участие, съдействие. Не става дума за италиански феномен. Само говорим за различни мафии, които съществуват в Европа и съществуват изобщо по цял свят. Става дума за добър закон по въпроса. Хубаво обаче и апаратите да се сближат, а не да бъдат ексклюзивни и да не са националистично или шовинистично настроени. Тази дрангета която засяга Франкфурт, защото тя е стигнала до там, до Австралия, до Канада, до много други държави. Тоест тя е навсякъде. Както каза и господин Гартели, това е сред най-силните мафии в Италия и една от най-богатите такива. И за това, както каза господин Гратели, Един вид не искат никой да ги засяга, за да могат те да се защитават мастодонските интереси. Съжалявам за италянския колега. Говорите за политическа личност в Италия. Италия, казвате, може би не може да се справи с този проблем. Не знам какви са италианските заболявания. Най-вероятно и вие имате такива. Организираната престъпност при нас е най-голямата. Не казвам, че ние сме най-добри в това отношение. И тук казвам, че следователите ни са най-добри. Стават добри или по-добри, чисто просто, защото има такъв феномен. И се знае, че има той. Разбира се, че той е голям. И за това, примерно, ако си лекар, трябва да работиш в съответната болест и да помогнеш и на другите. Няма някаква гордост от италянска страна по този въпрос. Като министър имах чест да се срещна с президента на Мексико, да работя с мексиканските власти, с източните страни, които винаги са се интересували много от законодателството в Италия за борба, за отслабване на мафията или мафиите, конструктивно погледнато. И накрая какво е моето становище? Ако има сътрудничество, това е много важно. Това ще даде тласък и на политиците. Така ще има възможност за повече връзки. Ако Европа си остане разделена, между 28 държави, то тогава тя няма да бъде ефективна и ефикасна. Не знам как се постига федерализъм от американски тип, говорите за ФБР, кой се занимава там с дрогата и така нататък, но си мисля, че ние трябва да работим в тази посока, защото няма сътрудничество. За много аспекти, за много случаи Европа не искаше да види това, което бе пред очите й. Говори се за нещо, което винаги бе определено като италиански проблем, италиански феномен. Няма такова нещо. Има едно смесване на различни групи и в отделните държави и между тях. Има винаги престъпност и тя винаги ще намери връзки с други престъпни групи. Искам да благодаря на всички от тези, които се занимават с тези въпроси. Ние, политиците, сме длъжни да дадем рамка на тази картина. Но няма как да стане това, Че няма да успеят сами нито германците, нито италианците, нито другите държави. Защото това е въпрос, който засяга всички. Надявам се, отделните законодателства на отделните държави членки ще успеят да включат а, тези елементи, свързани с законността. Нещата се промениха след Дуисбург, според мен, в начина на работа, на администрирането, следствените действия. Благодаря. Благодаря. Господин Сондергард. Tak. Е, е, е, Herr Jæger snakker en, Благодаря. Благодаря за предоставената информация. Много е важно да има възможност да се споделя информация, като пръстови отпечатъци и така нататък. И определено в това отношение има какво да се направи. Това ще улесни борбата с организираната престъпност. Но искам да попитам, това не е ли свързано и с някои отрицателни последици? споменахте е, за възможността е, за неограничен обмен на информация, но все пак трябва да има някакви ограничения. Има ли такива? Задавам този въпрос, защото е, твърдите, че е много важно да има доверие между различните власти. Това е вашето твърдение. И за това искам да попитам в, на европейско ниво има ли възможност, има ли основа е, за подобно доверие? Съществува ли то? Като виждаме какво се случва в Комисията по бюджетен контрол, в момента обсъждаме доклад за земетресението в Италия и е, установяваме, че е, Информацията, е, която се подава от италианските власти е напълно грешна. Нещо подобно се случва и в Чехия, България, Харватия. Е, има ли начин, има ли основа, на базата на която да твърдим, че може да има доверие между отделните е, правителства, като се има предвид, че има и връзки с организираната престъпност? Е, не смятате ли, че съществува риск подобна информация да попадне в ръцете на престъпниците? Не мислите ли, че организираната престъпност може да има достъп до различните нива на информация и предоставянето на данни може да стигне и до тях? с което ще им даде и определени предимства в тяхната дейност. Освен това, не е ли редно да има по-добри контакти между полицейските органи, за да има все пак някакво ограничение на предоставянето на информация? един въпрос към оратора от Италия. Вие казвате, че нямате достатъчно средства да се борите с явлението организирана престъпност. За кои, е, т.е. че вие сте се сблъсквали с страни, които са ви казвали, че нямат средства, кои са те? Е, факулта, лонореволе Борселино. Благодаря, госпожа Борселино има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да споделя някои мисли. Оставам с впечатление от тези изключително интересни становища, които чухме, този обмен на идеи. Е, оставаме с впечатлението, че имаме нужда от повече Европа. Има несъвместимост между отделни съдебни системи, е, следствени системи, е, няма сътрудничество или общо разбиране на този феномен. Ето това са мотивите, поради които е, се създаде и настоящата комисия. Имаме комисия Крим точно за това, защото най-накрая тези проблеми трябва да бъдат разгледани от общини. Трябва да накараме хората да ги разберат и да се направи нещо повече. Ето това е изключително важно. Искам обаче да кажа още нещо. Има инструменти. Те съществуват вече. Явно обаче те не се използват. Не се използват. Говори се за това колко е трудно да се използват а, а, съвместните разследващи екипи, защото няма достатъчно средства. И тези съвместни екипи не се ползват няма Европейска банка данни, понякога липсва устен превод а, има нормативни актове, които дават възможност за сътрудничество, а е ясно, че никой не ги използва. В Италия има големи липси в това отношение и средства, и хора, това е вярно. Но историята ни показва е, и виждаме как. Е, някои от най-силните мафи в крайна сметка са италиански и този а, проблем се а, бори много преди другите, т.е. хората го съзнават а, повече, по-различно, т.е. искам да кажа, че в Италия има достатъчно инструменти по въпроса. Казахте, че полицията не може да работи в Германия, защото политически няма покритие и трябва да се спре на определен момент. В Италия не е така. Италианската система е съвсем различна, разбира се, от а, тази, за която се смее хората. Имаме явно две системи, защото иначе ако нямахме две, нещата шаха са трагични, ако се помислите а, само, че хората се смеят на Италия. Та, а, има най-различни слабости във всяка една система, има и в нашата. Искам да кажа обаче нещо друго. Нещо по примера Дуисбърг или случилото се в Дуисбург. Искам да разбера дали италианската мафия отговаря, е отговорна за случилото се в Дуисбург, само като присъствие в Германия или и защото италианските мафиоти в, Ита... в Германия или която и да е друга страна са започнали да търгуват, да имат бизнес в страната, защото те като имат бизнес, те не го правят помежду си този бизнес, те го правят с германците, с холандците, с французите този бизнес. Къде е отговорността тогава? тази отвореност към мафиите, да работиш с мафията, да търгуваш с нея. Хубаво, мафията е италианска, но доколко отговорна е и самата страна, в която те са дошли да работят, защото там бизнесът явно е готов да работи с тях. Виждаме, е, че може да банализираме нещата и да кажем, че италианските мафиоти извършват престъпления и след това отиват в чужбина да инвестират парите си. Хубаво, обаче има страна, която ги приема, която ги толерира след това им дава възможност да търгуват и богатството на тези мафиоти отиват и се вливат в хазната на друга страна. Доколко отговорността е и на Европа и до каква степен има отговорност за Европа. Благодаря, госпожо Борселино. Господин Карон има думата. Съвсем накратко един коментар, който е свързан повече с нас, членовете на тази комисия, отколкото с нашите гости. И а, след това ще задам и няколко въпроса. На първо място, според мен трябва да се съсредоточим повече в а, работата от тук а, до края на мандата на нашата комисия с нещо, а, трябва да се, е, трябва, трябва да вземе предвид. Темата за организираните престъпни групи не е тема, която е свързана само с определени държави и региони, а един огромен проблем, който засяга цялостно всички 27 държави. И ако ми позволите, засяга особено определени държави. Една, например, не е част от Европейския съюз и това е Швейцария. Нека да го кажем. Има определени централи, економически, банкови, финансови, които трябва също да бъдат в центъра на нашето внимание. Защо казвам това? Защото съм от своя регион, сега ще ви го разкажа колеги от другите страни най-вече. Та съм от един регион, Емилия Романия, един регион, който първоначално, като много други по-северни райони в страната, Живееше с иллюзията, че е иммунизирана, че няма проникване на престъпни групи в економическия, финансов, социален живот на района. И след това, с времето установихме, че нещата не стоят така. Е, и реакцията беше много силна. Темата за събуждането, да се събудиш един ден и да установиш, че цели сектори на економиката – са подложени на контрол на криминални групи. Трябва да ви кажа, че никак не е приятно, когато това се случи. Казвам го, защото казаното от господин Рот беше много интересно. Казвам го, защото в различни страни, европейски, северни страни, може би все още съществува тази иллюзия, че престъпни групи от италиански или друг вид а, ги няма, те не са наш проблем, това се оказва, че те контролират цели части на економиката в тези северни страни. Така че, според мен, това е много важно. Ще говорим и с господин Яколино за неговия доклад. Според мен много ясно там трябва да кажем нещата, за да можем да говорим на тези потребности също така. Да бъдем конкретни и да кажем, че има потребност от хармонизация на нормативната база, за да се даде ясен отговор. Така, още две неща. Към господин Ягер следното. След случилото се в Дуисбург, в Германия общественото мнение като че ли повече осъзна присъствието на мафии. Според вас, сивата зона, белите якички, има ли връзка, силна връзка между криминалните престъпни групи и унези лица, като например данъчни съветници, адвокати, нотариуси и така нататък, които не принадлежат към такава група, но те са хумуса, на чиято е, основа е, се развиват и процъфтяват тези големи общества. А, така че, каква е връзката в Германия между тях? Към господин Гратери. Имате огромен опит. Последните години вие сте се занимавали с борбата в с престъпността и сте използвали най-вече СРС-та и записи от разговори. Чух и критиките срещу това, че няма база данни, която да е ефикасна за ДНК. Та, от ваша гледна точка, върху какво трябва да се съсредоточат италианците, да имат по-голяма ефективност и ефикасност. Благодаря. Грация, adesso la парола. Благодаря. Господин Диес Димера. Грация, сеньора президента. Pido дискулп. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, защото ми се налага да притичам от една зала в друга. Но се опитах да присъствам тук в залата, защото ми е много интересно настоящото заседание. Тук е, не само си разменяме е, въпроси и отговори, но провеждаме и обсъждане. Много оцен... високо оценявам интереса на колегата Нютон Дан и идеята за европейско ФБР. Според мен ФБР е федерална организация в голяма демократична страна, която има достатъчно сили за сигурност, но и с много отрицателни аспекти. Там се извършва пране на пари е, в най-високи мащаби. Търговията с кокаин също е в най-огромни обеми. Въпреки, че е, администрацията за борба с наркотиците се опитва да се справи. Така че едва ли трябва да следваме този пример. Европа не е федерална държава и не следва нито политически, нито от е, полицейска гледна точка да толерира създаването на една такава федерална служба. А що се отнася до сигурността, Разбира се, е, могат да се задават е, въпроси, но отговорите, така едни абсолютни отговори или възможности за решаване на проблемите не съществуват. И ако мога да коментирам самата дискусия тук, според мен напълно невъзможно е да се присъс... претърсва всеки контейнер, който влиза в е, пристанището на Нью Йорк не би могло а, възможно да се а, е, прави а, е, проверка на целия трафик а, е, и всички камиони или кораби, които влизат в а, моята страна от към море. Като се има а, предвид колко хора минават през Гибралтар, не е възможно просто. А, що се отнася до Италия, абсолютно оценявам и съм защит, защитник на ролята на Италия по отношение на сигурността. Действително, те имат много а, опит а, и възможности да контрират всички опити за извършване на престъпления. Имам много добро мнение към италианската демокрация. Знам, че те имат силни институции. Познавам е, въпроса, тези въпроси от времето, когато работех в тесни връзки с италианските служби за сигурност и бяхме постигнали много, много добри резултати тогава. За това абсолютно заставам зад позициите на нашите италиански е, гости. И в заключение искам да кажа, че трябва да правим разлика между идеалната ситуация и възможната такава. Трябва да сме наясно колко трудно е, да не кажа невъзможно, да се борим с престъпната дейност на всички фронтове. Има центрове, Бостън, Париж, Лондон, където е съсредоточена немалко престъпна дейност и как можем да се борим? Тук бе представен един доклад нашия колега Декарков. Бе автор с предложения за борба с подобни явления в Европа, за търсене на начини за сътрудничество на европейско ниво – за използване на службите и структурите за сигурност на национално и европейско ниво. И накрая, ако трябва да говорим за доверието, според мен е много, много важен елемент. В края на краищата ключовия въпрос е имат ли, имаме ли си доверие един на друг? Примерно в Испания има много примери за отлично сътрудничество между съответните власти на Испания и Италия. Смятам, че постигаме много, много големи стъпки напред в това отношение. Разбира се, по-добре е да има и още по-големи резултати. Надявам се, това ще стане, когато се приеме регламента за Европол защото новата му версия дава много голяма власт и правомощия на агенцията. Разбира се, е, налага се да има и много високо ниво на доверие и много добре защитена система е, за данните. Аз е, имам опит от е, терена и мисля, че имам какво да представя като позиция по този въпрос. Ще дам думата на ораторите. Искам да кажа обаче няколко думи. Колегите тук знаят, че по време на одобряването на пакета от нашата работа имахме трудности. Трудности с някои колеги, които представляват други държави членки. До момента политическата политическия проблем с намиране на решение е следния. Имайки предвид темата, която засягаме днес, аз реших, че трябва да изпратя един мейл на колегите, които са от онази държава членка, и тя е една, и то на техния език, този мейл, да ги помоля да участват на днешното заседание, защото бях убедена, че нашите е, докладчици няма да ни разочароват и че ще покажат какви са най-основните моменти, какви са необходимостите за хармонизиране на съдебната система и една общност на следствените методи в различните държави. Та, да, имайки предвид е, всичко това, Исках да обърна внимание на тези държави от тази държава членка, защото исках да е несъмнено моето становище. Тяхната липса, липсата на колегите в залата в момента от тази страна, означава нещо конкретно. Явно не искат да разберат. И се питам тогава. Питам се. Когато взимаме някакви мерки, обсъждаме ги, Опитваме се да ги насочим, да ги прокараме в пленарна зала и така нататък. Комисията на... също има своя роля, съвет има своя роля. Та се оказваме изправени пред определени пречки, барикади, идеологически и други. И знаем много добре, че определени действия всъщност изразяват становището на правителството на тази държава членки. Благодаря на колегата Карона, който каза, и днес след обяд ще го обсъдим това, тъй като ще се говори по доклада на Яколини, та трябва да бъдем още по-силни и ясни днес след обяд в своята дискусия. Абсолютно съм съгласна, защото иначе изпращаме празни сигнали а не изпращаме необходимия сигнал, който е необходим, за да бъде приложено всичко това на практика. Имаме отлично сътрудничество, разбира се, с Августин. Обменихме си становища последните дни с помейл за една обща операция между следствените органи в Испания и едни от италианските следствени органи. Защо става това? Защото имаме добри отношения с колегата. Прокурор Грателли спомена че през годините е изградил лични отношения с съответните лица в други държави членки или трети страни. Но не това е единственото, което трябва да се използва. И не трябва това да бъде единственото това поведение трябва да дадем необходимата основа, за да се стигне до хармонизация на съдебните системи. Разбира се, че знаем, че има различни проблеми, е, различ, по различен начин се разглежда и заплахата от мафиите. Съгласна съм с Августин. Европол не само дава голяма подкрепа, но Европол ще има изключително важна роля в този контекст защото той ни слуша внимателно с нашите оценки, следи какво правим и съм убедена, че в бъдеще ще имаме голяма подкрепа, както и възможност да се работи заедно с тях. Господин Егер, Имате ли чувство, че цели колони от Калабрия са се преместили в Германия. Как се възприема това? Гражданското общество, как го разбира? Е, германците, обикновения германец. Сега не искам да обобщавам, разбира се, но нашите следствени органи, италианските най-вече, ни изправят пред една престъпна картина, която е доста е пълна с предварително предвидени действия. Няма нищо, което е случайно. Т.е. цели кланове се местят, не само от Калабрия, от Сицилия сме свидетели на една миграция а, към Германия. Голямата част от тях, след това разбира се, си намират родители, приятели, които вече живеят там от години, които вече са навлезли в а, а, законната економика. Да, пристигат там, отварят ресторанти, пицари, търговска дейност. Говорих с един германски прокурор по този въпрос и един политик германец присъстваше. Исках да попитам какво може да означава това защото онези, които местят интересите си от Калабрия в Германия, със сигурност не са отлични италиански граждани, а имат някакъв интерес. Вашия колега от Германия, от следствените органи ми каза, имаме огромни трудности и огромни проблеми, защото дори и да имаме възможност да разследваме спокойно с други колеги, знаеки, че има мафиотски връзки, ще получи, щяхме да получим отлични резултати. Барнард Фингер ми го каза, той е ръководител на берлинската полиция. Но представителя на германската политика пък ми каза, мене не ме интересува откъде идват парите. Важното е тези пари да допринасят за една добра германска економика. Ето ви пример за липса на дълговидност дълновидност, извинете. А, удобно им е явно да идват пари, но те не разбират, че германската економика е в риск. Има заплаха. Може би е прикрита, може би ще излезе. Вашата економика да падне, да потъне, да бъде уловена в мрежите на престъпните групи. Затова иска да попитам какво мислят гражданите след Дуйсбург. Смятат ли, че това е просто един изолиран епизод, който се е разрешил, или вече е, разбират, че има конкретен проблем, който трябва да бъде разрешен с е, предвидими действия, решимо, последователно и с обмен на информация, най-вече с максимално сътрудничество с други държави членки и следствени органи на други държави. Когато казвате вие, каза го и господин Рот, че няма политическо покритие на германската полиция, искам да обясните малко по-добре какво имате предвид. И аз ще предам след това мислите ви на германските колеги, които не са тук. Ето това ме интересува. Искам да разбера какво може да направи, какво трябва да направи германската политика, за да ви даде едно рамо, да ви помогне, а не го прави. Добре, давам думата веднага на господин Егер за отговор и след това на прокурор Гратели и господин Ров. Благодаря. Мисля, че Германските политици, както вече каза господин Рот, все още не са осъзнали мащаба, в който проникват престъпни елементи в законната економика и инвестират средства там. Това въжи не само за италианската, но и за други мафии, като например руската, тъй като Германия, предвид на економическата си мощ, е привлекателно място за инвестиране не само на законно, но и на незаконно придобити активи, а и освен това, германските политици, за разлика от италианските, не са готови да постановят, например, луксозни стоки на стойност над 10 000 евро да не могат да бъдат заплащани в брой. Такава е разпоредбата в Италия. Един от членовете на Андрангета инвестира 300 000 евро в отварянето на ресторант, без изобщо да може да удостовери происхода на средствата в Германия. Няма механизми за проследяването на происхода на тези средства и това е в основата на избирането на пари. Не знам дали политиката ще се задейства. Може би ще се задейства само когато страната ни реално е застрашена. В момента Германия реално не е застрашена от италианската мафия, въпреки че в економическия цикъл се вливат нейни средства. По конкретните ви въпроси, Съгласен съм с казаното от колегата ви от Испания. Няма смисъл тук да се създава систем, структура подобна на ФБР. Вече разполагаме с Европол. Мисля, че борбата срещу престъпността следва да се води в съответните държави на происход. С други думи, италианските правоохранителни органи трябва да могат да преследват организирани престъпни групи от Италия, независимо от това къде извършват те дейността си. Например, компетентните органи в Реджа и Калабрия би следвало да разследват убийствата в Дуйсбург, тъй като те владеят езика, те са запознати с структурите и взаимовръзките между отделните престъпни групи. Германската страна не би могла да има цялата тази информация за една престъпна група, която се е развивала в продължение на десетилетия. Не би могла да има необходимата информация за извършителите и техните съучастници. Нека споделя с вас една своя идея освен хармонизирането на европейските системи, за което говорим всички, бих предложил Италия да може да приема доказателствени средства, събрани по германското законодателство. Това следва да въжи за всички държави и за държавите, които присъедини да се присъединят. Румъния би трябвало да преследва деяния, извършени от румънци в Европа. Тя носи отговорността за това. Същата отговорност се пада и на България. Тя следва да преследва деяния, извършени от българи в Европа. Държави като България и Румъния. При положение, че извършители от тези страни сменят страната си на местопребиваване. би следвало да могат да използват доказателствените средства, събрани в отделните държави, където са пребивавали извършителите. Трябва да има възможност за събирането на такива доказателства и за предаването им на България и Румъния съответните държави не могат да се бъдат освободени от отговорност. Те не могат просто и така безнаказано да изнасят престъпност. Да ви дам за пример и литовците, които крадат навигационни системи, най-вече от Audi, BMW и Mercedes. Литовската страна трябва да поеме отговорността за преследването на тези деяния. Ако те са били извършени в Испания, например, литовските извършители трябва да могат да бъдат екстрадирани в Литва. Можем да се борим с организирани престъпни групи, ако информацията за деянията на тези групи бъде предадена на съответната им страна на происход, в случая на Литва, независимо от това къде са били извършени деянията. Извършителите трябва да могат да излежат присъдите си в страната си на происход, а държавата, където са били извършени деянията, трябва да може да изпрати свои наблюдатели в страната на происход, по време на съдебното производство, за да се избегнат нередности. Да ви дам отново за пример Румъния и България. Джепчиите от там могат да извършват своите деяния където си искат. Днес в Белгия, утре в друга държава членка. И те трябва да могат да бъдат преследвани. Но трябва да се знае коя структура да извършва разследване на деянията на такива пътуващи извършители. И според мен за целта не ни е необходимо европейско ФБР. Просто държавите членки трябва да си сътрудничат. Нашата асоциация би искала да има европейски криминалисти, да се установят съвместни оперативни екипи. Така ще могат германските, румънските и българските криминалисти да си сътрудничат. Мисля, че моделът на Италия в борбата срещу мафията може да бъде успешно привнесен и тук. Недостатъкът на Германия е федералистичната й структура. В 16-те федерални провинции не се обучават криминалисти, а би следвало да има европейски криминалисти, които да са запознати с правните системи на отделните държави, да владеят езици, да са запознати и с съвременните методи за разследване. Това е не само събирането на ДНК профили, все повече се използват и електронни средства. Мисля, че тук има още много какво да се направи. Отрицателните аспекти на обмена на данни. Съгласно договора от Прюм, не всеки полит лица и би следвало да има достъп до данни за всички извършители в Европа. Може да се определят централни органи, които да правят сравнение на базите данни и техните служители да са задължени да спазват тайна. Не е задължително един дребен полицай в някое малко село да има достъп до информация за големите мафиотски структури в Италия. Трябва точно да се определи кой да има достъп до каква информация. В Германия има център, в който постъпват всички искания за предаване на данни. И там се определя кой би могъл да има нужда от какви данни. Съгласен съм с вас, че държавите членки трябва да си предоставят верни данни. Онези, които предоставят неверни данни по линията на международния обмен, трябва и да поемат съответната отговорност, тъй като предоставянето на подобни неверни данни е в нарушение на учредителните договори. Не мисля, че Германия е завладяна от италианската мафия, както каза една ваша колега. Сравнително малко са следствените производства срещу италианската мафия, тъй като не са толкова видими нейните действия. Не ни е достатъчен и персонала, с който разполагаме. Не казах, че Германия е в ръцете на мафията. Казах, че економиката в Германия е цел, основна фиксирана цел на мафиите. Не само италианските мафии, но и други. Давам думата на господин Гратели. Що се отнася до трафика на кокаин, нещата са малко по-сложни. Отварянето на контейнерите, всъщност това е окончателният акт, последната дейност след следствени действия на международно ниво за борба с кокаина използването на дрога в западния свят е 80% от кокаин, 5-6 хероин, останалата част синтетични дроги и екстази. Страните в света, където се произвежда кокаин естествено са Колумбия, Боливия, малко Перу и Уругвай. Но почти основно Колумбия. ООН ни помогна, но ни помогна зле, защото си остават на 30 етаж в Нью Йорк и си мислят, че могат да се борят с трафика на кокаин в Колумбия, седейки на еди кой си етаж. Колумбия е 52-я щат на САЩ, защото американската ДЕА за борба с дрогата има 2000 мъже, които работят в Колумбия. Имат екипи, имат а, работа с тази полиция и работят е, от името на американците. Американците им купуват телефони, бронирани коли, е, дават им възможност за полза на СРС и успяват да постигнат огромни резултати. Не е верно, че САЩ са най-големия потребител на кокаин. Напротив, друга е тенденцията. След 20 години от пропаганда в училищата, т.е да се разбере какво се случва с мозъка а, от децата, от 3 години вече кокаина почти, в смисъл е намаляло използването му. В Европа това не е така. В Европа се повишава а, употребата на кокаин. Защо? Защото не се занимаваме с превенция и не образоваме децата. Какво направи ООН? Аз съм един от тези, които се бореха с най-големите експортатори на кокаин, е, ми казват, о не, праща самолети, които да пускат отрова върху кокаиновите плантации. Ние плащаме пък на пилотите да слагат вода вместо отрова. Ако произвеждате кокаин, печелите 100, примерно, единици произвеждате Гран Турко 60. Е. Ние ще ви дадем тези 40%. ООН дава на администрацията пари, за да могат те да разпространяват после кокаин. Тоест, живота на човек там струва колкото един телефон или едно колело. А ние какво правим? Даваме на кокалерос, които са производителите на кокаин. И те какво правят? Произвеждат намалява производството на кокаин, а анализа в Европа показва обратното. Огромен поток кокаин навлиза в Европа. Преди да говорим за отварянето на контейнерите, трябва да се разбере защо Европейският съюз, защо ООН не са способни да кажат на многонационалните компании или на онези, които създават системи за комуникация като Skype и VoIP, да дадат възможност за криптиране или ключа към криптирането. Европейските държави са под игото на тези многонационални фирми, които произвеждат системи за комуникация над главите ни, без да знаем изобщо какво се случва над главите ни с тази комуникация. За да мога да послушвам скайп, ми, ми отне 4 години. 4 години, за да мога да декриптирам ключовете. Защото никой а, не може да накара лицето, което е измислило скайп, да ни каже. Така че трябва да има по-голямо доверие на тези структури, които са, те са наддържавни. Западният свят не може да си позволи лукса от съдебна гледна точка да разбере какво се казва над главите ни, каква комуникация тече над нас. Ако бяхме имали през миналите години възможност да използваме СРС за тези, по тези нови системи за комуникация, щяхме да бъдем много напред борбата с наркотрафика и мафиите. Що се отнася до телефонните подслушвания, стигаме до италианския спор. А, трябва да знаете, че най-економичният начин и най- гарантирания начин е подслушването на телефони. Защо? Най-ефтино, защото за да подслушвам 24 часа, това ще ми струва 4 евро с ДДС включено. Защо ми е ефтино също така? Защото знам онзи, който продава дрога, къде е? Дали се намира на, край, на на а, бензиностанция или какво прави? Мога да проследя много ефтино. Казвате защо също гарантира. Защото а, гласа може да бъде лесно разпознат. Той е доказателство. Той е доказателство за престъпление. Доказателство, че двама души си говорят. Коя е най-доброто доказателство? Това. Що се отнася до трафика на кокаин? Трябва да се създадат ясни правила по отношение на конституциите в западния свят. Така че да не, е, да не ти е удобно да извършваш престъпление. Трябва да мислим за удобността, а не за морала или за етиката. Защото ако ти е удобно, може да го направиш, защото в крайна сметка ценностите западат целия западен свят. Така че нека да говорим за, удоб... за удобство що се отнася до правата на човека, конституцията и така нататък. В никакъв случай не казвам, че трябва да се нарушавате. Не, не, не, не казвам, че хората трябва да бъдат хвърлени в а, затвора или нещо такова. Не, не, не, говоря за спазване на правилата. Правилата трябва да бъдат такива, че да не ти е удобно да ги нарушаваш. Ето това е основното, това е правилото, според мен. И когато грешно се казва, мафиотите се страхуват от конфискуваните имоти, а не от затвора – постоянно се повтаря. Това като папагали го повтаряме. Да, така е. Защото той ще бъде 4 години в затвора мафиота. Е, какво са 4 години за един мафиот? Нищо не е това. Това му е предвидено в кариерата, да бъде в затвора. Но ако спрем да си играем и започнем да говорим вече за имотите, активите, които те 20 години трупат, ще почне да се притеснява тогава и от затвора мафиота. Така че трябва да почнем да създаваме правила, такива, че да ни има удобно. Говорихте за Швейцария и сте прав да говорите за Швейцария. Швейцария е черна дупка. Има много локали на андрангетата там. Знаете ли? Това се нарича тайна в Швейцария. Пет години затвор. Точно толкова, колкото при нас за мафиотски връзки. Затова има цели колони а, от хора от Коза Ностра, от Камората или Ндрангета, пълне с мафиози Швейцария. Обаче никой не ходи да ги търси. Ако не се правят следствия, как ще се каже дали има или няма Ндрангета там? И това е валидно за всички държави. Виждам, че датския колега се притеснява от данните, банката данни. Не се притеснявайте. Бил съм и в Дания, бил съм в Копенхаген, виждам какво се прави. Идея си нямате в Дания. Дори не знаете дефиницията. Е, това е драмата. Знаете ли колко хора има в Дания, които перат пари? Да не ви казвам. Както каза госпожа Алфано, имаме добри международни отношения, аз лично ги имам. А, има колеги, които не са съгласни, разбира се, но когато говоря, съм много директен и съм много прям, е, защото мисля, че е, говорим за сериозни неща. И не приемам някакви такива е, сиви зони. Или да, или не. Това е. Ако, не си, ако си против, ставай и напускай. Обаче, ако една държава поема задължение по Шенгелинския договор, например, споразумението, което използваме ежедневно, не е възможно Холандия да ми отговаря, че не може да подслушва, защото няма хора, няма персонал. Не е възможно Испания да ми отговаря, че не може да подслушва телефони повече от два месеца. И аз обяснявам със съдебна поръчка, че говорим за тонове кокаин. Тонове. Не говоря за килограми. Тонове. А мене не ме интересуват килограмите, не правят такива следствия, само тоновете ме интересуват. В момента 20 следствия вода по цял свят. Така че поне 20 държави а, си общувам сега. И много често имам по-добри връзки с бразилците и колумбийците, а не с европейските държави. Ето това се случва всъщност. А, и английският парламентарист. Имам проблеми с Англия, големи. Има 42 полиции в Англия. 42 полиции. После полуде е човек. И има огромен формализъм в Великобритания, не само в Англия. За една дума, за една запетайка – ти връщат съдебната поръчка. Не ми се обаждат по телефона, връщат ми съдебната поръчка. Имаме един полковник Фьора в нашото посолство, който ходи изцяло в Великобритания, говори, помагаме, ама не се прави така. Не е това подхода, когато се извършват следствия от международен характер и ти за една запетайка ми връщаш съдебната поръчка или ми отхвърляш писмото за съдебна поръчка и след това ми отговаряш след два месеца. Не може така, не се работи така. Кога ми отговаря Великобритания, знаете ли? Когато съвсем наскоро стана, правих едно следствие където иззехме 2500 апартамента. От тези апартаменти приех, а, иззехме много а, неща и там имаше а, един терорист от Ира, от Белфаст. И като видяха, че има терорист вътре, веднага се заинтересуваха, полудяха просто, постоянно почнаха да ми звънат, всеки ден. На разположение няма проблем, Скотланд Ярд беше на мое разположение. Ама не, не стоят така нещата. Така, така не се работи. Имаме нужда постоянно онлайн от връзка. Не говорим, няма значение какво е престъплението, иначе до никъде няма да стигнем. Иначе играем играта на мафиите. Благодаря, приключих. Благодаря ви аз. И сега последен е господин Рот. Ще направя само няколко кратки коментара. Първо, понякога е добре, когато се прави, има разлика между мисленето на полицаите и прокурорите и това на политиците. Това е отрешаващо значение в борбата срещу организираната престъпност. Организираната престъпност, економическата престъпност, корупцията не могат да бъдат преборени само по линия на законодателството. Обществеността трябва да промени нагласите си, така че да се установят прозрачност и законност, нещо, което постоянно се изисква в Италия. Ако няма прозрачност и законност, няма да можем да се възползваме и от най-добрите закони. Прави се разлика между лошата мафия от една страна и политиката и економиката от друга. Това според мен е погрешно, тъй като вече не може да правим такава разлика в един глобализиращ се свят, най-вече в определени европейски държави. Много е важно, според мен, също така да се борим срещу трафика на наркотици и търговията с кокаин, но същевременно не можем да си затворим очите пред това, което прави финансовия сектор, пред международната финансова престъпност. Мисля, че заплахата за демокрацията, за демократичните държави се състои не толкова в търговията с кокаин, а в това, което прави Голдман и Сакс, например – И имам предвид случващото се в момента в Европа, най-вече в Южна Европа. Ето за това трябва да разговаряме. Трябва да се установи култура на законност. Борбата срещу корупцията винаги е и борба срещу престъпни структури. И тук трябва да се намеси Европейският съюз. Нека ви дам за пример България. За шеф на Държавната агенция за национална сигурност, нещо като българско ФБР, бе назначен един олигарх с особено тъмно минало. Последваха масови протести в София, междувременно тази кандидатура бе оттеглена, но тя говори за въздействието, което се оказва върху политиката. Ще ви дам за примери Черна гора, страна със статут на кандидат. Бившият и настоящ президент Юканович е извършил измама, данъчна измама в размер на над 10 милиарда евро. В Италия бе издадена заповед за арест, но този човек в момента е министър-председател и изобщо не се обсъжда извършеното от него. Виждате в какъв мащаб проникват престъпните елементи в политиката. И като се има предвид това, пожелавам ви наистина успех в борбата срещу обичайната организирана престъпност. Благодаря. Благодаря на всички оратори, както и за начина по който говорих и за съдържанието на казаното. Бил иска да се изкаже. I don't know whether we lose... Не знам дали ще имаме превод, устен превод, ще има ли възможност да зададем още въпроси до 12.30 ли сме? No, no, abbiamo il tempo, Bill. Ah, Assolutamente sì. Oh, okay, okay. Proprio okay. Mm, short, very short. Yep, we only have 40... Съвсем, съвсем кратка и въпрос. 40 минути всъщност имаме. Няколко въпроса. Имаме още един панел след това е, с отдела за разследване. Съвсем накратко. Like to... Все пак за господин Йегер. Идеята, че е, полицията на всяка страна членка трябва да е отговорна за своите граждани. Може ли да ми поясните как е, ще стане това румънската полиция да преследва румънски извършители в Финландия? Те в Финландия ли ще работят? или ще се предвижат свидетелите в Румъния, кой ще плати за това, кой ще осигурява преводачи. Не мисля, че това може да стане. И за разлика от съседа ви от Ясно, колегата ви от Италия, който казва, че трябва да се избягват твърде много подробности за това, че запетайката не е сложена там, както трябва и така нататък. Не мисля, че е, всяка страна членка трябва да отговаря за собствените си граждани. Просто разликите са твърде големи, подробностите в режимите са твърде големи и единственото решение е федералното решение, т.е. да преодолеем огромното разнообразие от режими и да въведем един, едно европейско институция. Повече Европа в този случай е единствения начин, по който можем да процедираме. И в отговор на господин Род, много правилно говорихте за престъпниците от е, Черна гора. Е, след 10 години Черна гора ще влезе в Европейския съюз и какво е, да връщаме техните хора винаги, да ги гоним по Европа и да ги връщаме в Черна гора. Абсурд. За секунда дори не вярвам в това. Е, е Благодаря ти. Моля да отговорите писменно. Иначе нямаме възможност да дадем те време за следващия кластър. Моля ви да изпратите в писмен вид своите отговори и след това той ще бъде разпратен. Благодаря ви е, за всичко, за докладите. Сега ще дам думата на нашите колеги, директора на Националната следователска служба за борба с мафията и полицейски полковник Джузепе Дагата от Дия Палермо. Те ще ни разкажат какво се случва, борбата срещу мафиите и тяхната работа в следствената служба. Ще разберем какво се случва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 Buongiorno, signor Presidente, signori membri della Commissione. Добър ден. И от името на италианската полиция изпращам а, неговите поздравления и благодарим за поканата. Ще мога да ви разкажа какво се случва борбата с мафията и дейността на дирекцията, която ръководя. Аз заемам длъжността от 1 ноември 2012 година и смятам, че за да може да се разбере напълно заплахата, която идва от организираната мафиотска престъпност, трябва да съсредоточим вниманието си върху економическите е, измерения на този феномен. Економическият аспект на организираната престъпност е, доста дълго време беше е, подценяван. Винаги се обръщаше по-голямо внимание на проявленията на насилие, които са типични за криминалните престъпни групи, защото те, разбира се, предизвикват социална заплаха или тревога в обществото, или поради рефлекси, които а, съществуват в публичния ред на някои държ... публичната структура на някои държави. Институциите започнаха да се вглеждат и в национално, и международно ниво в този проблем. Економическия аспект на организираната престъпност всъщност оказва щети върху глобализираната економика и успява да се възползва от слабите места, както и уязвимите а, моменти. А, ежедневно се случва това а, и то се извършва от мафиотски групи. Анализа на нашата дирекция потвърждава, заплахата от такива групи и каза, че те се характеризират с голяма възможност за отлична организация. Те във времето са показали, че могат да се адаптират към различни териториални и социални среди, където се заселват на моменти дори се отказват от истинските си характеристики, т.е. контрол на територията, и избират една стратегия за потъване. Тоест, дават, им се, им, дават е, си възможност да се прикриват, е, да е, остават почти независими, извинете, невидими, понеже се сливат със средата. Затова трябва да се контролират економическите дейности и акумулирането на богатство. Те могат да изпират и след това да реинвестират огромни количества средства, които идват от незаконен трафик, които след това навлизат в здравата част от економиката и всъщност те са една сериозна заплаха за свободата на економическо предприемачество и конкуренция поради ужасяващите, изкривяващи ефекти, които оказват върху економиката. Този проблем става още по-важен в един период на сериозна економическа финансова криза, като настоящия период, който се характеризира, освен това, с липса на кредити. Мафиотските предприятия всъщност имат огромни предимства в сравнение с честния предприемача, защото разполагат с неограничени капитали на нулева цена. Благодарение на тази огромна възможност за достъп до капитали при изпълнение на своите програми, организираната престъпност все повече определя дейността на публичната администрация, успява да се включи в съответни финансови кръгове и да съжителства с представители на политическо-административния живот, както и предприемачи. На базата на оперативния опит, натрупан до момента, проникването в административно-политическия апарат може да се забележи най-вече в сектора на обществените поръчки както и строителни работи за изпълнение на публични проекти, що се отнася до финанс, финансирането от общността, извинете, от общините, след това в сметосъбирането и сметообработването и така нататък. Връзката между организираната политическа престъпност води до установяване на връзки с публичната администрация на местно ниво защото това е много удобно, за да може да се постигат незаконни цели. Имаме, например, връзки с кметове или с лица в общината, които отговарят за регуляторни планове, за създаване на търговски центрове и така нататък. Участието на организираната престъпност в политическо-административния живот се ражда от необходимостта да се създадат комуникационни канали за достъп до финансови ресурси, с които разполага публичната администрация. Общата характеристика на криминалните групи, които искат да определят публичния живот, е тенденцията да се прониква в социалната тъкан по-малко, капка по капка. Това дава възможност за постепенно проникване, което не води до забелязване и съответно бавно проникване в легалната економика, както и корумпиране на длъжностни лица. За борба с този феномен и различните възможности за проникване, които дават възможност за натрупване на огромно богатство и даване на възможност за развитие, Италия с годините разработи авангардно законодателство и превентивно и след това. Двата аспекта трябва да бъдат разглеждани като единен елемент, защото и двете са необходими за ефикасна борба, която да може а, да преследва двойните цели. От една страна да се бори с мафите, от другата страна да защити прозрачността на економическо-финансовата система на всяка една от страна. С първото всъщност се опитваме да отделим криминалните групи посредством следствени действия и след това да извършваме задържане, арест и конфискация на стоки. Второто пък е да се опитаме да защитим легалната економика от замърсяване с мръсни капитали и проникване на мафиотски групи. А, искам да ви припомня, че при нас има престъпен състав, който е асоциация или, или сдружение от мафиотски а, тип. А, това е член 416 от наказателния кодекс. Той е изключително важно за нас, защото то ни дава ясна дефиниция на това тежко престъпно деяние. Там се опитват, описват начините на работи, както се дава възможност за бърне на този престъпен състав, дори и на базата на съществуване на мафиотска организация още преди събирането на доказателства за възможност за извършване на престъпление. Това се прилага и към други мафиатски групи, които работят в Италия, но не са италиански. Що се отнася до репресивните мерки, освен на нор... нормите, които дават възможност за строг тъмничен затвор на мафиозите или пък защитават унези които искат да си сътрудничат с правосъдието. Мога да цитирам също така и разпоредби, които дава възможност за конфискуване на имоти още дори по време на съдебния процес. Също така искам да спомена един особен тип конфискация, който се прилага към субекти, които се разследват или са получили осъдителна присъда по сериозни престъпления. Могат да бъдат конфискувани имоти, които не са пряко свързани а, с съответното престъпление, но чиято стойност, която се смята за непропорционална по отношение на приходите, декларирани от субекта, или економическата дейност, която се извършва от същия този субект, който не може да а, аргументира откъде е придобил всички тези имоти или средства. Италия също така има един механизъм за конфискация при липса на осъдителна наказателно правно решение. Всъщност това е основното при борбата ни с мафиите, то е от превентивен характер и е изключително ефективно и ефикасно и води до много ясни резултати. Това отношение след мен полковник Дагата от карабинерите – който е от Палермо, той седи тук до мен, като отговаря за дирекцията за борба с мафията в Палермо, ще представи един практически случай на един от най-скорошните конфискации, извършени от неговата дирекция, за милиард и 300 милиона евро. Съвсем наскоро бе извършена тази конфискация в Сицилия. По-настоящем цялата материя на превентивни мерки е записана в Кодекса на законите за борба с мафията и предвижда мерки за превенция, както и има нови разпоредби от края на 2011 година, съвсем наскоро. В началото на тази година също имаше нови изменения. В този кодекс се опитваме систематично да изложим нормативните мерки от превентивен характер, за да се стигне до цялостна система и да се опрости дейността на операторите. А, говоря и за полицията и за съдебните власти. Този кодекс включва, освен превентивните мерки, също така нормите, свързани с документация. Що се отнася до санкционирането на обществените поръчки, както и всички онези, които са свързани с функционирането на един друг, на друга организация, която наскоро бе създадена в Италия. Това е Националната агенция за администриране на имотите, които са били иззети или конфискувани от организираната престъпност. В този кодекс, освен това, са включени всички онези норми, които са свързани с ДИА, моята организация. До 1991 година е създадена тази дирекция със специален закон. За да продължа и да допълня картината, трябва да смятам също така съвсем набързо да мина през основните аспекти на системата за превенция на активите. Тя бе спомената в предходния дебат също може да бъде дефинирана като ненаказателна система, защото тя е автономна по отношение на наказателния процес. Действията могат да се извършат дори независимо от наказателния процес. Освен това, трябва да покажем опасността на един субект, за това, че той е част от мафиотска група и незаконността на неговото имотно състояние. Признаците за връзка с мафията могат да се забележат, забележат дори и по лица, към лица, които не са подведени под отговорност, но които а, биха могли да бъдат разследвани. С този инструмент можем да ударим така наречената сива зона, където работят тези субекти, които макар, че не са интегрална част от военната структура на мафиотската група, всъщност са допълнителна економическа помощ на тази група и дават възможност економическа дейност да бъде озаконена, а, а, като използват мафиотски средства. Този превенционен механизъм или процес се основава само на показатели. В решението се записва съответното престъпление и има наказателна санкция. Става дума за престъпление от социален характер а, в мафиотската сфера. Целта на тази норма е да се намали економическата мощ на мафиотската група, като им се вземе възможността да използват незаконно придобити капитали. Класически пример търговия с дрога и връщане на тези пари на обществеността. В кодекса имаше и изменения, свързани с превенцията. Даде се възможност да се иземат имоти, дори в случай на смърт на лицето, към което сме насочили вниманието си, т.е. да се иземе от наследници или онези, които могат да се възползват от тези незаконно придобити имоти. Така се прилагат съответните мерки. Също така, трябва да кажа, че тази мярка да е възможност на шефа на ДИА да предложи на вниманието на съда да приложи такива превенционни мерки към активите на определено лице и това се прави в национален план. Този, тази норма всъщност е една много добра защита от страна на държавата към проникването в обществени поръчки на мафиотски групи и така може да се изключи определена фирма от участие в търг или а, каквато и да е друга обществена поръчка. Затова всички предприятия, които влизат в контакт с публичната администрация, преди да подпишат договор с нея, трябва да получат необходимия документ, в който ясно се казва, че нямат връзка с мафията. Съвсем наскоро а... още една стъпка направихме в борбата в Италия. Защото освен тези мерки, също бе заложено следното. Във всяка префектура да има регистър с доставчиците или изпълнителите на услуги и да се създаде бял списък. Префектурата е тази, която периодично трябва да извършва контрол, за да верифицира, че тези предприятия които са записани в белия лист, могат да останат в него. Още нещо изключително важно, що се отнася до нормативните инструменти от превентивен характер, са свързани с една директива на Европейския съюз срещу изпирането на пари. Тези мерки е, слагат дия на първа линия е, при изпирането на пари ако се подадат необходимо, необходимото количество сигнали. Ба, в Италианската банка има специален отдел, който работи в тази сфера. Всички банкови дейности, които са подозрителни или незаконни, трябва да бъдат изпратени на ДИА. Каква е ролята на ДИА в борбата? Трябва да кажа, че е изключително важно съвсем накратко да се спра на тази структура, която е създадена в началото на 90-те години, за да координира всички следствени дейности, насочени към разкриване на организирани мафиотски групи. Една съдебна структура е тя. Имаме ДНА, Национална дирекция за борба с мафията, с окръжни дирекции, които са към прокурора на републиката или към апелативните съдилища и се занимава с разследване на мафиотска дейност. Целта всъщност е да се гарантира следствената дейност от превентивен характер за борба с организираната престъпност, да се извършва следствени действия от съдебната полиция, свързани най-вече с престъпления от мафиотски тип или връзка с мафия, или свързани с такъв тип връзка. ДИА изпълнявайки институционната си мисия, работи заедно на две нива. Превентивната част, иземване, конфискация и след това репресивната част, която е съдебната част. В наказателен план, при прилагане на тези норми, успяхме от 1 януари 2012 до днес да извършим 46 операции, 215 ареста на мафиотски членове. Бяха извършени иземвания на активи за 482 милиона евро и конфискации за 46 милиона евро. Що се отнася до превенцията? Дия работи активно последствената част за инфилтрирането на мафиотски групи в законната економика. Дейности, които по директивите на италианското правителство всъщност са и стратегически цели и какво правим? Извършваме постоянен мониторинг, насочен към превенция и репресия на инфилтрирането на мафиотски групи в обществените поръчки, изземане на активи, натрупани от мафиите и прилагане на превентивни мерки. Преминавайки през всички сектори, можем да кажем следното. Имаме обсерватория за обществените поръчки – тя е централизирана, трябва постоянно да извършва мониторинг. Там се, се наблюдава централизирано извършването на големите строителни обекти, например, които се извършват. Например, Експо 2015 година е един огромен проект, както и се следят по-малки проекти по места. Тази дейност в сферата на обществените поръчки е изключително важна и е насочена към инфраструктурата, извър... изграждането на пътища и на ЖП възли. Извършва се мониторинг също така върху фирми, които извършват тези големи обществени проекти от строителен тип. Ако си спомняте, преди малко говорих за белия списък, тези фирми трябва да са част от този бял списък, за да може изобщо да извършват каквито идеи, е строителни дейности по тези големи проекти. Какво правим в момента в ДИА? Опитваме се да се борим с всеки вид проникване на мафиотски групи в такъв тип дейност. Това е административна дейност по съществото си. Тя се извършва независимо, както казах, Необходимо е също така да има една обща рамка, за да се види какъв е риска от проникване на криминални групи. Още един типичен аспект за дейността на ДИА е достъпа до обществени поръчки и големи строителни дейности. Всеки един префект може да извършва дейности по разследването на големите публични проекти. Сега аз трябва много набързо явно да, да, да приключа, за да има възможност за въпроси. В този момент, пък и да отговоря много бързо на някои обърквания, които доколкото виждам при задаването на въпроси колегите имат, трябва да кажа, че ние представяме една агенция, така ще я нарека, чиято цел е да се занимава с публичната сигурност. Ние даваме конкретен отговор на въпросите повдигнати от предходния дебат. Мафия и капиталът, който мафията се опитва да реинвестира в законната част на економиката. Така че предмета на моето изложение беше да ви покажа всъщност, че тази заплаха на глобално ниво, както и онова, което може да последва след влизане в законната економика, вижда в нашата агенция един стожер, който се бори на национално ниво. Необходимо е да се продължи да се работи по посока хармонизация. Чух го това преди малко. Говорим за нормативни инструменти на ниво Европейски съюз и сътрудничество най-вече между отделните полицейски организации. Искам да ви кажа нещо лично сега накрая, ако ми позволите. Преди години изпълнявах друга длъжност. Много години бях и тук в Брюксел. Бях директор на една структура за Шенгенското споразумение. И там си сътрудничих сме много добре, полицейски и съдебно. И трябваше да създадем една обща база, данки, база данни, всички я познавате, NSIS, NSIS, извинете. Постоянно имаше проблеми, но с дух на сътрудничество, с търпение, с добра дипломатичност и тук в парламента, в Брюксел, успяхме да постигнем едно споразумение за сътрудничество, което има отлични резултати днес. За това аз гледам оптимистично положително. Само едно сътрудничество между всички държави може да доведе до добро сътрудничество в Съюза. Благодаря. Господин Дагата има думата, който а, ще опише един конкретен случай. Buongiorno, е, <clears throat> il mio intervento sarà finalizzato a trattare gli aspetti operativi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 е, ще ви говоря за е, Коза Ностра, иземването на аварите и нашата превентивна дейност. Ще разделя представенето си на две части. Е, ние се съсредоточаваме главно върху сектора на енергетиката. Много ефективно действа Коза Ностра в този отрасъл и съответно ние конфискувахме много сериозни аварии от тях. Методите, които използвахме в нашето е, раз, е, разследване, е, главно изготвяне на профили, ще ви представя също така, е, накрая ще говоря, ще направя няколко изводи. Е, Никастри, Вито Никастри е бизнесмен в е, една област, е, откъдето е, произхождат и други известни мафиоти. Е, мафията действа там на много широк фронт. Опитваме се да следим как се развива динамиката на мафиотските семейства там и какви са инвестициите им, за да можем съответно да следим тяхната финансова дейност. Използваме информация от банките, от данъчните власти и е, така в предварителната си дейност успяхме да получим е, представа за личностите, които управляват авуарите на е, семействата, които са хора, които не подлежат на никакво всъщност е, съмнение, извън съмнение. Вито Кастри е предприемач, той е ангажиран и е бил участник в различни е, криминални дейности, но е, ние отбелязахме е, те, негови връзки е, с е, мафията, без е, да имаме директно доказателства за е, негово е, участие в е, мафиотска дейност. Тоест, е, той е, не беше готов да предоставя своите, своето име и своите услуги, така да се каже, за а, е, изчистване на печалбите на мафията. Проведохме и други разследвания в други а, сектори на економиката. Отбелязахме, че съществуват връзки с организираната престъпност, негови връзки. Изготвихме профил на съответното лице. Той е бил и сътрудник в един кооператив и е работил с а, други а, по отношение на поддръжка на различни видове електроинсталации, водопровод и така нататък. Особено през 90-те е, години. Започнало е също така да се занимава и с е, е, услуги в областта на възстановяемите енергии работи типично в сектори, които се развиват в Италия, като например индустри... електродобив от вятъра. Господин Никастри е много така, предприемчива личност, готов да върши всичко под формата на бизнес. Той всъщност е бил разследван за корупции през 90-те години, но не е показал никакво намерение да се реформира. но също така е предоставил и немалко информация на властите за други участници в тези дейности. Той е имал връзки и с бизнесмени, и политици, които пък са имали връзка от своя страна с Коза Ностра. Ние разследвахме аварите му, разследвахме и начините му на действие по отношение на фермите за производство на енергия от вятъра. И установихме, че е, той е, така, е свързан в един е, бизнес е, триъгълник с политици, които му предоставят административни гаранции в неговата предприемаческа дейност, като разбира се получават съответните дивиденти и връзки, има също връзка с мафията, които също си получават своя дял. А, от друга страна, той осигурява връзките с бизнеса, който инвестира. И с тази система на разнопосочни връзки са ангажирани най-различни личности в проекта за изграждане на системи за ветрена енергия. В момента Никастри въвежда същата система на действие в Калабрия. Изглежда има връзки с Дрангета. Закупува се там земя за изграждане на ветрогенератори. отново се създават връзки с мафиоти и с политически фигури. Нашето разследване даде възможност на ДИА да поиска да бъдат е, въдворени превентивни мерки за авуарите и съответно за иземването на авуарите на лицето бяха извършени съответните процедури от нашия клон на агенцията в Палермо. Съдията, който се занимаваше с делото, последва съответните законодателни е, процедури. Той се базираше на различни основания, включително, че Никастри представлява опасност за обществото, доказана опасност заради връзките му с Коза Ностра, а също така и по финансови е, съображения. След иземването на аварите през септември 2010 делото започна тогава. приключи през 2013 всъщност с иземането на 1,3 милиарда евро. Е, господин е, Никастри бе поставен под специален надзор, т.е. Е, домашен арест. След проведени различни разследвания, и изслушвания на свидетели, които дадоха възможност да се съберат доста голям обем доказателства срещу Никастри стана ясно, че е, той е ангажиран с други корупционни дейности и връзки с Коса Ностра. Това е, подсили нашата теза, че той представлява опасност е, за обществото. Използвахме и специални разузнавателни средства, като послушване на разговори а също и обзора на методите, които той използва в е, своята дейност. Е, по този начин потвърдихме неговите връзки с бизнеса, мафията и е, политическите среди. По този начин изградихме един много, много обстоен профил на лицето и макар, че той е само бизнесмен, а не член на Коза Ностра, можехме, можахме да докажем, че той се е възползвал от мафията в своите економически дейност и е, по този начин е спечелил много значителни средства. Подобно разследване е една еволюция, а и отношението на лицето с мафията е една еволюция в начина, по който, си, по който действа мафията. Защото като че ли тези връзки изглеждат напълно законни. мерките, превентивните мерки бяха много разнообразни. Ние се позовахме на доказателствен материал, който беше напълно конкретен и потвърден, прият от съда. А, тъй като ставаше дума за много големи е, суми, е, също бе отчетено, че това, е, този случай има сериозно отношение към нашата дейност. Тук ви давам а, пример за това а, колко, какви са сумите, които са конфискувани. Показвам ви също така и различните отрасли, в които Коза Ностра е демонстрирала интерес. Големи супермаркети, пристанища, възобновяеми енергии. Нашият офис в Палермо имаше огромен принос към и вземането на аварии. Коза Ностра всъщност се диверсифицира своята дейност. В момента тъкат разследвания, които ще доведат до конфискуването на около 5 милиарда евро. И в заключение ние успяхме да констатираме множество економическо, множество отрасли, в които Коза Ностра участва в економиката. А също и фактът, че е, експерти, примерно по данъчни дела или други, са, участват в тази дейност без директно да са членове на мафията. Благодаря. Много малко време ни остана, защото преводачите трябва да си тръгнат. Иска ли някой да се изкаже? Имате думата. Искам само да благодаря наистина на двамата колеги за яснотата, с която изложиха становищата си. Аз съм италианка, сицилианка, от Палермо съм, така че споделям казаното. Само благодаря, нямам въпроси. И аз. Разбира се, че имам въпроси по принцип. С господините Филиче сме работили заедно, с председателя ни също. Имахме връзка с САЩ заедно. Нямаме много време обаче, така че... Това, което ме интересува всъщност е опита. Опита в САЩ, където има огромен брой следствени агенции, което е проблем, според мен, поне и това, което се случва в Европа. Какво мислите за координацията на полициите, на следствените служби? Трябва една ли да има според вас? Последваме американския модел, какво да вземем от него? Такъв тип въпроси ме интересуват. С няколко думи. Ние сме един от отговорите. Ние сме италианския отговор на една проблематика, която преди 20 години бе проблем само за Италия. Сега обаче това е проблем за цяла Европа, защото вече се осъзна, че е феномена, това между другото бе казано многократно, не е само италиански феномен. Първо беше сицилиански феномен, след това италиански, сега е европейски. Така че разбирането трябва да бъде разширено. Трябва да се разбере по-добре законодателната инициатива и следствена, и съдебна, която представляваме ние, това да бъде обсъдено на масата за преговори, да се види как да се адаптира е, опита с Шенген в определен случай. Как да процедираме, се питахме. Имаше италиански, е, извинете, германски институт е, Макс Планк. С тях говорихме за това как е, различните кодекси от процедурата могат да бъдат включени в базата данни Шенген, за да се използват заповедите за задържане, защото някои държави не признаваха а, заповеди на други. Някои наказания не отговаряха на системата на други. Така че с добра воля всичко може да се направи. Шенген го показва. Въпросът е да се изправим всички заедно пред проблема. Италианският опит с Дия, според мен е може да бъде изключително привлекателен за всички европейски държави, които биха искали да придобият такъв опит и по-специално да извършват такава дейност. Благодаря, благодаря на преводачите, които ни дадоха възможност накрая, този, тази изключение от правилото. Благодаря на колонел, извинете, на полковник Агата. Много благодаря и на вас и на вашите структури, които ежедневно не само извършват следствени действия, но тук в тези зали много често говорим за иземането, конфискацията на имоти. Често нашия парламент не бе много убеден, но мисля, че днес с вашия принос и разсеяхте хипотетичните съмнения, които някой може да има. Резултатите са най важният Това, което изборихте вие, е, всъщност показва. Това е в интерес на обществото. Това са изключително важни резултати, така че благодаря на директор Ди Феличе е, от е, дирекцията, е, изключително важна агенция. И си позволявам да изразя благодарността си и своето възхищение за създаването на тази структура – Над 3000 човека трябва да са назначени там. Имате много по-малко от 1500, а имате отлични резултати, изключително важни резултати. Ежедневно, ежедневно, защото има центрове в цяла Италия, ежедневно стотица хиляди евро се изземат от престъпниците. Благодаря ви. 15 часа продължаваме с доклада на господин Николин.